Ja, guten Nachmittag. Ich... Добър ден. Добре дошли на редовното ли заседание. Моля, заемете местата си. Има достатъчно място за всички. Благодаря Откривам заседанието на комисията бюджетен контрол. Дневния ред имате, няма е, заявки за промени, значи се приема. Точка втора, езиците. Знаете, виждате е, езиците, на които ще се превежда. Да припомня, че освен това по интернет ще се предава. Препоръките на координаторите са е, възприяти и така стигаме до точка трета от дневния ред. Сега ще предприемем мисия, делегация в Словакия. Поводът е убийството на разследващия журналист Ян Куцияк и неговата годеница. Ако обичате, е, или напуснете залата, или е, запазете тишина. Не, не е възможно да се работи при такъв шум. Да, отнася се и до вас там, на дъното на залата. Значи, е, е председателя на групата е, предложи е, тази мисия. Е, веднага след, е, скоро след убийството, аз е, е, участвах тогава. Сега обаче е, нашата комисия организира една мисия в Словакия, е, тъй като още повече, че въпросният журналист се е занимавал с разследвания за неправомерно е, изразходване на европейски средства но е, не, е стигнал, не, се, не е стигнал до някакъв конкретен резултат в своето разследване и е, По време на тогавашното посещение е, посветихме доста внимание на средствата за аграрния сектор, за развитие на селските райони е, във връзка с преките плащания, така проучихме някои е, как стоят нещата там, както и е, въобще структурата на селските, на, на разходите за селскостопанска политика в е, е Словакия. Е, и е, се погрижихме също така е, да е, установим контакт с е, е фермери от е, източна е, части на Словакия. Е, журналист беше е, въпросният журналист е, е бил заплашван при това, както знаете. Е, мисля, че имаме достатъчно основание да организираме ново посещение в Словакия, за да разследваме допълнителни е, така проявили се наредности. Особено е, като е, поставим ударение върху преките плащания, изработихме една, един въпросник с над 30 въпроса, на които очакваме отговор от Словакия. За Словакия е много важно да наистина да организираме това посещение. Предвижда се е, това посещение между 17 и 19 декември. Е, шестима колеги е, са записани за тази мисия. За мен е много важно това посещение защото най-малкото става дума за европейски средства. Програмата на посещението имате пред себе си в Косич, Кошиче в източна Словакия имаме вече оговорени срещи с представителите на регионите, с представителството на селските стопани. Е, предвиждаме разговори е, с е, разговорите ще се проведат с преводачи, защото Предишния път се бяхме спестили преводи и това не беше особено успешно. Ще, про... ще един ден ще имаме и за Братислава. Там имаме среща с главния прокурор, с министра на селското стопанство. С него сме се срещали и преди. Е, премиера. Също сме се срещали и с него. Е, с е, президента на Словашката република също имаме предвидена среща в дневния ред защото е, има така известни изявления от негова страна по въпроси на корупцията, да бихме искали да обсъдим в пряк план и този въпрос с него. Е, такива въпроси винаги имат е, политически подтекст. Аз е, лично обаче не търся политическия подтекст, се интересувам от фактите. Сега да дам думата на комисията госпожа Баухман, която ще пътува заедно с нас на тази мисия. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Както казахте, много твърдения се чуват по отношение на Словакия. Вие вече разговаряхте с ръководителя на разплащателната агенция. От страна на комисията от Генерална дирекция на Агри и комисаря Хоган твърдят, че всички твърдения, които получаваме относно е, финансови измами или злоупотреба с власт или други наредности, всички те са прехвърлени е, на Олаф. Олаф разследва. Е, е, тези въпроси и докато тече разследването, Генерална дирекция Агри не може да е, проведе одит. времено ние поддържаме тясна връзка с, с ОЛАФ е, и ако те се натъкнат на а, някакъв а, системен проблем, а, свързан с разлушателната агенция или с критериите за кредитиране на тази агенция, тогава разбира се и нашата а, генерална дирекция ще а, прецени какъв е финансовия риск за фонда и ще предприеме необходимите действия. Ние сме ви предоставили е, е, брифинг, в който правим преглед на е, преките плащания, които са изплатени на Словашката република. Също така се опитваме да извлечем, извадим пред скоба е, съответното законодателство. Е, тоест да имаме яснота кой и кога има право да получи преки плащания дали когато имаш а, е, а, законово си законовия собственик на земята или ако я обработваш по е, европейското законодателство, е, според националните законодателства, трябва или да имаш да си е, законен собственик на земята, или да я ползваш, което може да стане или с нотариален акт, или просто чрез отдаване на под аренда. Твърденията са, че хората е, принудително е, поемат обработка на земята от други. Има и дела пред Националния съд, според който, е, чието решение гласи, че ако си законен собственик на земята, имаш право на тези плащания. Европейския съд Е, се позовава на два случая, в които Европейския съд казва, е, и въз основа на тях той казва, понякога не е достатъчно да си е, притежател на нотариален акт, трябва да се види кой всъщност ползва и обработва земята защото някой, който е собственик и иска да обработва друг, който с сила отнема земята, тук вече имаме работа с наказателно-правен проблем и аз наистина ще, по време на тези мисия, искам да, да видя какво ще каже разплащателната агенция по въпроса. Олаф разследва случая. Дали става дума за национален проблем и право на земя, ползване на земята и тогава разплащателната агенция плаща на този, който има права върху тази земя. Тук не става дума за европейско финансиране, но ако разплащателната агенция системно разпределя и отдава земята на хора, които със сила са я отнели, тогава вече трябва да видим какво ще, е, до какви изводи ще стигне Олаф след разследването. В брифинга сме включили и това, е, резултатите от нормалните ни одити в е, Словакия. Е, имаме две резерви по отношение на Словакия. Те са по плана за действие, свързал с развитие на селските райони и преките плащания, защото разложателната агенция докладва висок процент на грешка това е отразено в е, доклада на генерал дирекция Агди за 17-та година за Словакия. Това е положението там. Другото, другото действие, което сме предприели след е, твърдение е, срещу ръководителя на разплащателната агенция, който беше тук през юни, аз съм във връзка с компетентния орган в Словакия, тъй като компетентния орган отговаря за акредитиране на разплащателните агенции. Ако има проблем с критериите за акредитиране, е, то е проблем на компетентния орган. Отговора, който получихме, е, че според компетентния орган няма нищо е, е, нередно. Е, Разплодателната агенция си върши работата. Е, е, но разбира се, тъй като има твърдение, наш дълг е да проследим е, как стоят нещата. Е, ще продължим да следим от наша страна какво става там. Ще спра до тук, само да кажа, че очаквам да пътувам с вас на тази мисия и Разбира се, по време на самата мисия ще ви предоставям необходима информация или е, за случая. Благодаря. Да, е, е, сега е, трябва да ви кажа, че трябва да сме много добре подготвени, защото много ужасно би било, ако заминем и не знаем за какво става дума, едни твърдения срещу други, тогава много трудно може да се стигне до истината. Е, така че въпросът, госпожа Бойхман, е дали под някаква форма не може предварително да сме е, така е, определили проблемите, по-ясно да сме набелязали проблемите, за да знаем на какво да обърнем внимание и какво да, какво да търсим всъщност, ако обичате. Мисля, че сега, че има проблем, има проблем. Това, което не е ясно все още, и е, е важно да се изчака резултата от разследването на Олаф, е, да се види от системна гледна точка, дали хора, които понякога е, претендират е, за собственост върху земята, дали имат право на това, защото я обработват или твърдението им е, почива върху следното. Е, именно разложателната агенция е, отрежда, дава тази земя на погрешния е, то лице. Ако разпознателната агенция не е наясно с тези насилствени актове на отнемане и ползване, време ползване, тогава това трябва да се установи вече ако е проблем с възплатната агенция, нещата опират до системен проблем, проблем в системата. Друг въпрос е как хората придобиват право върху земята. Когато възникна този проблем, ставаше, се случи следното. Фирми навлизат в даден територия, и всъщност големите бенефициенти получаваха е, договор за лисинг и след това претендират за съответните плащания е, полагаеми за тази, е, тези площи. Надявам се, че нашата мисия ще така хвърли повече светлина върху тези проблеми, но в момента аз не мога да ви дам повече информация. Трябва да изчакаме разследването на Олов, които да кажат в крайна сметка как стоят нещата. Ja, danke schön. Wir haben ja extra gewartet bis zum Jahresende. Bis... Да, изчакахме до края на годината, за да, е, да се отправим отново към е, е, Словакия. Е, е, и това е не особено така справедливо, защото в една силна емоционална ситуация е, ще се проведе тази мисия. Да се надяваме, че ще успеем поне да поставим верните въпроси. Това е поне което аз си пожелавам. Загубих някъде програмата, толкова много документи. Непрекъснато изчезват разни документи, да. госпожа Шмидт, колегата Чаковски, е, Вон Клинц и Чернацки е, са задраскани от списъка. Е, значи, можем още двама да включим. Е, така че ви призовавам да проявите интерес е, е, извън квотата е, госпожа Смилокова и колегата Манка ще присъстват. Важно е да е така внушителна делегацията. Това, което ме безпокои, че медиите Е, предвид на това, че убиец е, е задържан, знаем кой му е платил, кой е организирал колата, но е, не знаем какъв е мотива за е, тази стрелба и какви средства се, се, се разследват. Трябва да наистина да сме сигурни, че се, сме открили най-важните поръчителите. Тук е, нас не ни притеснява толкова е, самия акт, престъпен акт, но това, че става до въпрос за европейски средства, това ни е, вълнува нас. Някой друг желая ли думата? Не. Тогава надявам се, че вие сте съгласни, така приветствате тази емисия. Госпожа Бойтман, още един въпрос, е, ако може. Селското стопанство в е, Словакия, е, за него е характерно големи стопанства и много големи, много големи и много малки стопанства цялата тази история за тази е, така неравномерно, това неравномерно разпределение на, на, на парцелите и площите, свързан ли с проблема с строителните площадки? Много труден въпрос. Трудно ще ми е да ви дам отговора. Права сте в това, което казвате. Тази сутрин получихме последния доклад за разпределението на преките плащания. Вярно е, че в Словакия, както и в Чехия, разпределението на преките плащания или поне голям дял от тях, се изплащат на, на големи траншове. Доста по-големи от средното за Европа. Да, такава е, е структурата в тези а, е, на отрасъла на, на селското стоманство в тези две държави членки. В същото време има и а, е, дребни стопани но със сигурност разпределението на преките плащания в Словакия и в Чехия е, е по-различно, е по-различно структурирано, колкото в останалата част от Европа. Интересно е да видим е, е, тази промяна от 89-та дали се отразила и на именно на разпределение на, на площите и селските райони. Въобще в е, структурата на селската, на, на е, поземлената собственост е, имаме е, фондове, е, в които влизат е, огромни е, площи имат и е, е, специално е, право на собственост върху пустеещи земи, тези безстопанствени земи стоят, този проблем с безстопанствените земя стои доста остро в други източноевропейски страни. Благодаря, госпожо председател. Основният проблем е, че се изплащат субсидии, европейски субсидии, на определени групи хора, които не са собственици на земята. Последните години няколко пъти са били изплащани, изплащани европейски субсидии за земя, която е собственост на, на, на други лица и наистина земята бива иззета от а, древните собственици. И това е нещо, което също трябва да, да, да вземем предвид и да не изпускаме от поглед в бъдеще. Трябва а, да сме сигурни, че плащанията се разпределят не само на базата земя, площ, ами и че тази площ се обработва и че е обвързана с собственик. Има мафиотски структури, нещо, по което, с което се е занимавал убития журналист. И тези структури са, е, са в зависимости, са обвързани, имат връзки с е, органите на местната власт. Местната власт изпълнява програми, до които имат достъп само тези мафиотски и подобни криминални структури. Именно това се опитва да, да, да отрази в статията си журналистът. Така че и това е нещо, което трябва да не изпускаме от поглед в бъдеще. Субсидиите не бива да са достъпни само за тясна група собственици. Става въпрос за милиони евро тук. Нали? Също така има предприятия, в които чиято структура не е ясна, структурата на собственост на тези предприятия. А, и редица от тях всъщност се занимават с пране на пари. И това е нещо, което трябва да се а, разследва от а, Олаф. И ние не бива да, да го пропускаме. Благодаря. Такива регулаторни е, дупки, пропуски е, застрашават е, целия Европейски съюз и много важно е да, да ги проследим и с колегите от националните парламенти да, да обсъдим съответните законодателни мерки. Благодаря. Сега така радваме се, че предстои това пътуване няма да е лесно. Е, документите са на разположение. Сега следващата точка от дневния ред. Е, чакаме е, комисара по бюджета, който ще ни представи новия бюджет. Започнахме в и не знаем колко време още Ще го изчакаме да дойде и тогава ще започнем. В 14.30 е, трябваше. А, тогава да започнем с сметната палата, тъй като комисария е запознат с а, е, отчета на сметната палата. Така че е, стигаме до е, четвърта точка от дневния ред. Приветствам е, отговарящите по нея. Това е втора глава от годишния отчет на Сметната палата. Както казах, ще започнем с тази е, точка, е, докато изчакваме да дойде комисаря. Няма да е дълго. След дълго. Е, Марам Гресле, рапорте, мадам Аяла Сенде, honorable members of CONT, on October 4th. Уважаеми е, колеги, дами и господа, 12 октомври с Сметната палата ви представихме годишния доклад за 2017 година. Днес продължаваме обмена на, на мнения по хоризонталните аспекти на изпълнението на бюджета за 2017 година и сметките. Колегите, господин Козлос и Грегов, Грегор ще ви представим втора и трета глава. В качеството си на член на палатата, който отговаря за годишния доклад, ще ви запозная с първа, четвърта и десета глава, както и, и декларацията за предоставяне на гаранции. Така, финансовото положение и резултатите 2017 година. Приходите са редовни. В четвърта глава отправяме две препоръки да се подобри управлението на, на приходите от традиционни и от собствени е, приходоисточници. Както и през 2016 година посочихме в декларацията за гаранции, дадохме квалифицирано мнение за законосъобразността и редовността на плащанията около половината. В половината не е имало никакви грешки в рамките на е, многодишната финансова рамка, пет глава. Другата част, инвестиционните плащания, там а, е, има сериозно ниво на грешка. То обаче се свежда до тези плащания, които а, са плащания, които управляват от комисията, например за изследователска дейност, както и плащания, в които отговорността е споделена между комисията и държавите членки, например, сближаване на кохезионните дейности. Резултатите са подобни, както и в първата група като цяло не сме особено оптимистични по отношение на дейностите на комисията. Оценка, самооценката на комисията а, всъщност се припокрива с по-ниската наша оценка. Вземи, вземи, взели сме предвид и промените в плащанията, инвестиционните плащания, като, тези, като те са положителни в Европейската сметна палата продължаваме е, да сме ангажирани е, да, даваме, да ви даваме подкрепа, както и на всички институции, в управлението на финансите. Някой от е, Сметната палата желали ли да взема думата господин Козлов или господин Грегор? Благодаря, госпожо председател. Господин докладчик, господин комисар, дами и господа депутати. Изпълнението на бюджета и финансовите дейности са отразени в четвърта глава, като целта е да ви се цел да ви предоставим информация за това, което е настъпило през 2017 година. В тази глава също така са отразени и някои от съображенията от дебатите за новата междугодишна финансова рамка. Няколко момента искам да очертая, които според мен са от основно значение в тази глава. Имаше сериозна празнина между, или разлика между ангажиментите и плащанията а, и, и, и а, бюджетните плащания. Тази разлика от няколко години е на лице и това доведе до, до, до положение, при което сега ангажиментите, поетите ангажиментите са надминали рекорда от миналата година и се очаква да, да нараснат още повече. Това означава, че а, сериозни, ще са необходими сериозни бюджетни плащания а през а, първите няколко години от следващата многодишна финансова рамка, за да се компенсира, да се покрият ангажиментите от сегашния период. Сега, кое е обаче положителното? Решенията, които са отразени в средносрочния преглед, е, са в състояние е, по-добре и по-гъвкаво да, се, да подходят към, към съществуващите проблеми, отколкото в предходния период, така че не се очаква да има такива закъснели плащания през, в началото на следващия период ползват, ползването на, на оползотворяването на, на структурните фондове от страна на държавите членки продължава да бъде трудност. Неосвоените по програмите средства за оставащите три години е доста висок в, в, доста в много държави членки. Направихме едно поручване, за да се опитаме да установим причините за забавенията и потвърдихме резултатите е, и на, на оценката на комисията. Това, което подчертаваме в доклада е, че ефективното и ефикасно планиране е от е, ключово значение, е, за да се избегне трудности с цикличното естество на европейския бюджет. Следващата, следващия момент е свързан с приключването на периода 2007-2013 година. Искам да подчертая, че ангажиментите 4,4 милиарда, което е 1,3% от общо разпределените от финансовата рамка 2007-2013 година, държавите членки са успели да, да, да наваксат в освояването на средства от предния период. Също така сме включили информация за а, альтернативните а, модели за финансиране, които все повече се, се използват. А, тръстови фондове, както и финансови инструмент за бежанците в Турция. Даваме повече информация за, за рисковете и предизвикателствата. Продължаваме да, да оценяваме и да преглеждаме финансовите инструменти в европейския бюджет те са нараснали както като размер, така и а, е, като а, е, а, е, брой различни видове. А не пряко финансово А, непряко не финансово управление в инвестиционните плащания, по-сложен е вече пейзажа, така че е необходимо по-внимателно по-внимателен мониторинг и наблюдение, за да се гарантира ефективно изпълнение. Оттам могат да проистекат, да, да възникнат някои предизвикателства и трудности. Следващата точка е свързана с, с а, а, увеличаваш с, с а, увеличаваш нарастващата диспозиция на, експозиция на европейския бюджет 87,3 милиарда 2017 година а, а, е нараснало до, до, до 87,3 милиарда. И накрая приключваме с три препоръки а, да се анализират възможности за по- добра, за повече и по-добра информация по отношение на финансовите инструменти в рамките на споделеното управление FISM по-щателни анализи на всички основни предложения за справяне, за справяне с недостатъците в европейското бюджетиране. Предложили сме няколко отделни сценария, стрес тестове, които да бъдат обвързани с всяко ново предложение. И накрая приказваме комисията да определи начини за управление на риска от закъснели плащания по, по стари поети ангажименти. Благодаря ви. Thank you very much uh, for the floor, Madam Chair, uh, Madam Rapporteur, Honorable Member. Благодаря. Госпожо председател, дами и господа, членове на Комисията за бюджетен контрол. Аз ще ви запозная с трета глава от нашия доклад за 2017 година. В тази глава има три основни теми, които се засягат. Първо, анализираме изпълнението за тази финансова година, като сме подбрали въпрос, сме се съсредоточили върху въпроса дали комисията а, базира собствените си решения на адекватна информация. Във втората част сме се опитали да, да а, отразим а, основното от специалните доклади от 2017 година, а в третата част от а, трета глава представяме а, в резюме последвалите дейности по изпълнение на нашите препоръки от 2014 година. Направили сме документална проверка на, на а, докладите за изпълнение. По-специално сме се съсредоточили на 6 генерални дирекции. Провели сме събеседвания с 30 ръководители а, на, на отдели и директори. А, проучили сме 2040 а, ръководни служители. А, чиято отговорност покрива с 60% от, от финансовите дейности. Пет заключения по първата част, в първата част на трета глава. Сме заключили, че има, а, има обаче има някои ограничения в ползването на, на, на информации. Те са свързани с многодишната финансова рамка и достъпността на, на, на информация. Това е нещо, което сме включили и в програмния си документ за новия период. В, нов, в предложението си а, сме, сме изтъкнали, че, че тези ограничения трябва да бъдат преодолени също така, средносрочния преглед на, на, на бюджета сме заключили, че оттам препоръките не са свързани, свързани с непосредственото изпълнение на бюджет, По-скоро са обвързани с политически и други промени. Няколко стратегически рамки се прилагат паралелно. От, сме прегледали как отделни генерални дирекции се занимават с това а, разгледали сме и различни стратегически инструменти, които се използват. Също сме а, оценили а, своевременността на, на данните, които се е, подават за изпълнението и качеството на изпълнение. Комисията наистина предоставя много данни, но, но не винаги това става на време. Също а, сме оценили доколко тези данни се използват за бъдещи а, целесообразни дейности и заключихме, че не, не винаги се предприема действие тогава, когато има информация за неизпълнени предварителни цели. Едно от изследванията ни показва, че а, има случаи, когато абсолютно никакви дейности не се предприемат при неизпълнение на цел комисията по принцип успява добре да обясни ползването на, на, на данни за изпълнение и качество на изпълнение по отделните генера, генерални дирекции. Също накрая на, на изследвахме и а, културата на изпълнение и заключихме, че има нужда а, от допълнително и допълнително и обучение и разпространение на, на информация и добри практики по въпросите на, на оценката на изпълнението. В а, първата част на, на а, трета глава сме а, е, отправили пет препоръки, ще изтъкна втората включване на актуална информация за а, отчитането на изпълнението. Четвърта препоръка пък гласи, че е, трябва да се включва информация в докладите за изпълненията за това как се използва тази информация. Пета препоръка пък е, има за гласи е, подобряване на, на, на, на, на мерките и дейностите е, и, запозна, и познаването на, на, на, на тези дейности в рамките на вътрешната корпоративна култура на комисията. Специалните доклади пък от 2017 година 27 а, такива сме, сме е, изготвили в Сметната палата и а, общо 238 препоръки включват те. Те са свързани, голяма част от тях свързани с финансиране, 25 са свързани с а, а, доразвиване на законодателството в съответните области и още 21 препоръки са свързани с оценката на, на изпълнението. 80% от а, препоръките ни от 2017 година са цялостно или частично приети, така че ние ще следим тяхното изпълнение а, до 2020 година. И с това стигам до последната част от трета глава. Анализирали сме 17 от 27 специални доклади от 2017 година. Извинявам се, 14 поправя се оратора. Така че 135 препоръки сме анализирали. И по 100 от тях сме, е, сме стигнали до заключение 57-58% е, са изпълнени от препоръките изцялото, 17% почти изцяло, 19% само по отношение на някои а, свои аспекти и 6 от препоръките ни от 2014 година не са изпълнени към днешна дата. С това, с това приключвам. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря на Сметната палата за тези интересни презентации за глава 2 и 3. От методологична гледна точка наистина е много важно да разбереме как функционира. А сега да приветствам с добре дошъл комисаря Тингер. Съвсем на време е, приключихме. Е, вие пропуснахте всъщност е, уводните думи на Сметната палата, но сега е, преминаваме към работата с вас. Радваме се, че сте отново тук и че намирате време за е, нас. Е, е, имате без Ви давам думата. Госпожо председател, дами и господа депутати, уважаеми членове на Сметната палата, аз е, с удоволствие бих изслушал ценните забележки на колегата от Сметната палата, но имахме извънредно задание на коми... Комисията по бюджета за проект е, бюджета за 19-та година, представяне на проект бюджета за 19-та година, за да може от утре да започнат тристранните преговори е, с е, вас тук в парламента. Е, на мой е, генералния директор, мой представител, е, обаче ще остане, ще присъства от мое име на тристранните преговори. Тази процедура по освобождаване от отговорност и съответните изслушвания става в присъствието на много колеги от комисията, генерални ние секретари, директорите тя дава сериозен принос към е, прозрачността, финансова прозрачност е, и подобряване изпълнението на бюджета за следващите години, както и е, да оправдае очакванията на парламента за бъдещата бюджетна политика. В тези изслушвания за освобождаване от отговорност близо 569 писмени въпроса. Отговорихме на близо 569 писмени въпроса ето защо а, така аз. Това е хубаво, че можем да се върнем назад и да направим а, равносметка на свършеното. Резултатите е, са добри, от, е, развитието беше добро в А, е, този период на парламента. Е, беше подобрен, бяха предложени е, в значителна степен е, плащанията. Е, е, това е констатация на Сметната палата в последния годишен доклад, е, в който се отчита и се потвърждава положителната тенденция от последните години. Повече от половината от европейските разходи в никакъв случай не са е, не показват е, сериозна грешка. Е, за втори път подред можем да кажем, че има квалифицирано не, не негативно становище на Сметната палата. Тук наистина административната системата на управление е значителна степен е подобрена. Цел, целият процент грешки на е значително по-нисък, отколкото преди. Последният е, срок е, за е, предпоследния период беше 4,7% процента на грешка. Сега падна на почти 2,4%. Това се постигна чрез е, повече прозрачност на нашите е, финанси е, и разбира се, ние работим за подобряване на финансовата отчетност. Опростяването е важен принцип, който е на дневен ред, на, на, госпожо Гресле, всъщност наистина е, това е, снижаване на грешките е, отразява и сериозни реформи в бюджетната сфера трябва да опростяване структурата на финансиране, което е в значителна степен постигнато. Броя на програмите от 58 е, е сведено на 37, е, но с ясно заложени цели. Е, това доведе до по-добри резултата. Например, е, смисъла, който е, се търси във всички тях. В центъра на вниманието ни е добавената стойност. Всичко е ориентирано към съответни конкретни резултати. Тоест, политиката на европейския бюджет трябва да води до конкретни резултати, които подобряват ежедневието на европейските граждани. В което ни дават конкурентоспособност в економиката, е, насърчават е, е, научно-изследователски развой на дейност, съответно запазват съществуващи и създават нови работни места в успеш, на, пъ, на успешен път сме и по отношение на инфраструктурата. И ЖП инфраструктура, и цифрова инфраструктура, и шосейна такава. Е, заедно с е, европейските е, научно изследователски общност, ние работим по Хоризонт 2020. Разбира се, съвсем не всичко е същ съвършено. Има определени, определени подобрения, които ни дават така сили да работим по-амбициозно в бъдеще. Няколко неща искам да маркирам по отношение на бъдещето с, е, в следващите финансови рамки искаме отново да е, придадем особено значение на е, термина, на понятието добавена стойност. Да няма проект, програма или каквото и да е, без доказан смисъл от нея, доказана добавена стойност. Бихме искали да подобрим взаимоотношенията ни с гражданите, начина по който представяме работата си пред тях, работа ни не само в парламента, съвета и комисията, но и контактите с европейското население, за да могат те по-добре да разбират за какво става дума. Е, е, разбира се, е, трябва да е, работим допълнително по неизпълнените поети задължения. И сега в третата, последна е, година от предходната финансова рамка 18, е, и следващата 18-19 е, и 18-19 и 20 трябва да избегнем грешките от предходната финансова рамка. Е, определено е, подобряване на, на, е, на изпълнените поети, по отношение на изпълнените поети задължения трябва да има, за да може 21 вече да се изчистят поети ангажименти, а не да се отлагат нещата до, до 2025 и така нататък все още, когато ще се появят и нови разходи. Сега по въпроса за грешките има известно е, неразбиране. Е, процент е, грешки в годишния доклад не е този, който в крайна сметка се оказва факт. След приключване на програмите и провеждане на всички проверки и контроли, по съвет на и изпълняване препоръките на Сметната палата, Както казах, реалният процент грешки е дори под 2%. Е, това постигнахме през 2017 е, сега е, постигнахме също 1% е, грешки, всъщност е, прогнозирахме 0,6, но метода на калкулиране е, беше усъвършенстван съвместно с Сметната палата. Докладваните процент грешки определено е по-нисък от реалния трябва да направим всички, да използваме всички средства да разкриваме грешки и да ги коригираме. Работим с националните органи и е, проверяваме техните отчети, за да се е, сведе до минимум възможността за грешки. Централните агенции е, също. Те отразяват нашите политически приоритети те помагат за е, прилагане на практика на европейската политик, европейските политики. Но комисията не участва пряко в тяхното управление. Ние ги подкрепяме, съветваме, е, насочваме, но ние нямаме право да се месим в тяхната работа пряко. Е, процедурата е, за, е, например, 16 грешки бяха открити в дейността на ЕАСО благодарение на нашите, нашия механизъм за надзор, който е значително подобрен междувременно, така че грешки от, подобни грешки няма да, се, да не се повтарят. Няколко така мисли да нахвърля за сътрудничество с държавите членки. Държавите членки носят голяма отговорност, е, дори е, е, защото те управляват около 80% от европейските бюджетни средства. Държавите членки и регионите, защото там именно се осъществяват проектите. Те плащат за научно-изследователска и развойна дейност, за селските райони, трябва да проверява работата им, за да сме сигурни, че е, тяхната е, дейност отговаря на финансовите предписания на Европейския съюз. Разбира се, нещата допират и до е, надежността на финансовите данни, които те ни подават. От особено значение е да е добро качеството на информацията, на данните и е еднакво, на еднакво добро ниво във всички държави членки. Те да са пълни, е, тези данни да са пълни и да се предоставят навременно, но не винаги е, е така. Ние е, обаче така забелязваме и подобрение на национално равнище е, благодарение на е, препоръките на Сметната палата. Сега, колкото до конфликт на интереси, предполагаем конфликт на интереси, ние е, следим е, много отблизо е, всякакви жалби и без е, предубеждение е, ги е, наблюдаваме, като единствения ни мотив е интересите на европейския денакоплатец. Комисията е, е, отговаря за е, защита на финансовите интереси на, на Съюза. Но разбира се, е, държавите членки е, имат своята роля тук. Спор, веднага след е, е, е регистрирането е, на дадена държава членка е, ако се внесе жалба, да кажем през септември-октомври, веднага трябва да се разследват финансовите е, информации, е, финансовата информация, която е подадена в началото на август. И комисията наистина трябва да се убеди, че че правилата се спазват тогава, когато е поставен даден проблем с съответните държави членки. Минала, комисията миналата седмица а, а, така говори за а, член 61 за ин, конфликт на интереси а, и съответните мерки, които трябва държавата членка да предприеме, за да ги да отстрани такъв конфликт ние ще преценим до каква степен е целесообразна, е, са целесообразни мерките за отстраняване на този конфликт на интереси. Е, ваш, множеството ни ви въпроси и е, доводи във връзка с тази процедура е, по освобождаване за освобождаване отговорност е, се отнасят до е, и са много актуални за бъдещата структура на бюджета. Добавена стойност, е, е, допълняемост, гъвкавост, е, възможност да се реагира бързо. Е, опростяване е, и същевременно е, достатъчно е, контрол върху отпусканите средства предложенията на комисията в следващата МФР ще отразяват тези важни елементи много точно. Това ще се проверява особено при разходите, където наистина препоръките на Сметната палата трябва да се вземат предвид. Сега да ви представя е, е, така рамката на следващия бюджет. Ясни цели е, по трите, е, трите стълба. Е, те трябва да е, са в една балансирана взаимовръзка 30% е, за селско стоманска политика, 30% за кохезионна и над 30% за нови е, и неочаквани предизвикателства. Всичко това трябва да е балансирано. Повече региони трябва да, да участват в водещи проекти

и наистина поставането на конкретни въпроси е, са едно, един от начините да е, подобрим работата си последващите финансови, по е, последващите проекта финанси. благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин комисар. Ние през уикенда така се занимахме с конфликт на интереси и е, прочетахме една е, оценка на комисията. В пресата също имаше, е, имаше е, реакция и е, хубаво е, ако можем да имаме на разположение и вашето становище. Сега докладчицата, госпожа Аяла, има думата. Алеа Сендър. Sí, е, eh, sí. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на тримата членове на Сметната палата. Господин Лазаро е наш постоянен събеседник и партньор, както и господин Козов. Както правилно качехте, тези първи три глави са ужасно важни за нас, тъй като а, те ще ни спомогнат да промениме методологията, за да не крайна сметка цифрите се променят понякога в по-добре, понякога в по-лошо. Благодаря и на господин Етингер, който отговори на всички наши въпроса. Наистина беше много интересно да прочетеме неговите е, отговори, като разбира се по някои теми все още не сме съвсем задоволени. Що се отнася до годишния отчет на Сметната палата? Има нещо, което е тясно свързано с бъдещите преговори по МФР и нещо, което трябва да обясниме на нашите граждани е, по време на предизборната а, кампания. Става дума за неплатените, неизплатените фактури, непогасените фактури. Като тях, тяхното, техният размер само се увеличи и, както каза а, Сметната палата, през 2017 година се постигна рекорден брой, рекорден размер на непогасени фактури и това поставя под въпрос доброто управление и базата, на която ще бъде поставена следващата МФР. Защото защото за кохези в, край, в крайна сметка огромна част, 50% от бюджета за кохезионните разходи ще бъде още не до, до в момента, в който ще започне да функционира новата Меферия Меф, меф, меф, Така че доколко комисията а, вижда как, какво, какво ще стане за бъдеще. От една страна, нали, както казахме, имаме рекорден брой непогасени фактури за 2017 година. Ще има натрупване до 2020 година, така че по какъв начин комисията конкретно смята да разреши проблема. как ще реши проблема и с държавите членки, защото знаеме какви бяха причините, че не, не бяха предоставени искания от държави членки, но това на практика генерира конфликти. Как ще обясниме ние на гражданите, че е имало толкова нужди, толкова спешни нужди? и защо в един момент тези нужди не могат да бъдат покрити финанси. Защото на практика се, по, се ще бъдем в положение, в което ще имаме два бюджета, които ще функционират по някакъв начин паралелно. И втори проблем. Що се отнася до методологията за 2018 година. Доколкото разбирам за 2018 година и както каза Сметната палата, са много по-низки. Необходимо е да се хармонизират форматите, като се основаваме на най-добрите практики, защото в противен случай работиме с различни начини на изчисляване и не можем да хармонизираме данните, за да можем да имаме наистина сравнителни данни, които да ни, е, по, да ни дадат ясна картина за нещата и за да можем да подадеме тази картина на нашите граждани. А, както каза господин Селмер, започването на работата на а, комисията по одит трябва да а, бъде нещо наистина много революционно. Що се отнася до различните глави? И, и тази нова култура, която всички се опитваме да а, придобиеме, става дума за бюджета базиран на резултатите. От една страна нямаме обаче хармонизирани показатели, за да можем да, изчи, да изчислиме резултатите, а тези показатели трябва да бъдат много прости и бързо приложиме. Очакваме също така и ново предложение от комисията за след 2021 година за някакъв нов модел. Така че надяваме се, че комисията ще може да, да ни предложи някакъв, някаква формула, математическа формула или някаква формула, която да ни позволи да разполагаме с сравнителни показатели. Същевременно, времено има, има някои политики в областта на земеделието, които изискват много дълга подготовка, примерно екологизирането и така нататък. Така че много, много време загубихме и имаше част от бюджета, който трябваше да бъде изпълнен и не можа. На второ място кохезионните фондове и кохезионните средства. Тук освояването е, беше много бавно, имаше огромни забавяния и бихме имали нужда от Сметната палата, която да ни помогне да направим един списък е, един списък на, на грешките, на проблемите, за да можем да намериме е, да видим къде, къде е проблема в нашия модел, за да можем да предоставяме необходимата техническа помощ и така нататък. Така че наистина трябва да, да можем да създадем един списък на проблемите, на препятствията, за да предприемеме е, радикални мерки за поправянето им. И още един е, проблем. Е, проблема свързан с съвместното управление. Още тук а, има вече така до, до, до някъде а, а, аларма от страна на Сметната палата, която ни казва, че в, а, по, по въпросите и по а, областите, където има съвместно управление, почват да се, почват да се натрупват проблеми. Така че бихме искали също така да да а, поискаме от а, комисията едно упростяване. и да преразгледаме начина по който ще, ще бъде е, финансиран е, хоризонт Европа. Да, да, да, се, да наистина трябва да се види докъде сме стигнали. Знаете, че имаше мала, малък, така малка полемика с комисар Мойдас по този въпрос. Така че необходимо е да има едно по-добро географско преразпределение на проектите е, в е, цяла Европа. Разбира се, това не значи, че трябва да отстъпваме от принципа за отличност, за най-добрата резултатност. И още един проблем. Проблема свързан с приложението на законодателството и на комисията да е, предлага конкретни мерки за приложението на, на правилата. Защото знаете, че в много случаи имаме е, споразумения, които не се изпълняват е, и инцидентите в е, Средиземно, Средоземноморието го доказват непрекъснато, така че става дума за начина по който ще се проверяват изпълненията на споразуменията. Смятаме, че корекциите, които корекциите, които се, се внасят, в никакъв случай не водат до правилното разпре, разпределение на инвестициите. Не можем да си затварям очите пред това, че 16 страни всъщност бяха бенефициентите от така наречения план Юнкер, докато други, други, други страни останаха някаква в страни по същия начин, както и трети страни на практика, като че ли цели всичките средства бяха насочени към големи проекти, а не към микропроекти и към малките и средни предприятия, там където имаше много по-голяма нужда. А, така че а, бихме искали от тук нататък и както и да да получиме необходимата информация и конкретни отговори от службите на комисията, за да можем наистина да бъдем много по-конкретни и да се отчетем пред нашите граждани. Ще се спра на по-основните моменти, които засегна госпожа докладчицата. Първо, Според нас, в крайна сметка, от всички всички ангажименти са платени, но продължава да ни преследва това развитие, неравномерност. Не се финансират равномерно проекти в Европа от година на година. Защо така? Защо е така? От една страна многогодишната е, финансова рамка, предишната, е, трябваше да изчисти всички задължения, след което комисията е, можеше да се обърне към партньорските споразумения за държавите, с държавите членки. Значи, 14-та година беше нова финансова рамка, но все още нямаше споразумение с държава членка, региони по различни профили, приоритети и така нататък. Това едва в началото на 15 години започнаха да се е, подписват такива договори за партньорство. И поведението на отговорните органи в държавите членки е, значи е, одобрението от държавите членки пък се проточи чак до 16-та година. Значи е, това се отрази на кохезионната политика до 14-та година. Това от 14 и 15 бяха загубени години Извода е, че съвета и парламента през 19-та е, ще е, трябва да приемат е, следващия годишна финансова рамка и от, в 20 година да договарят партньорски споразумения и чак 21 да започнат с ангажименти и с плащания за проекти по линия на кохезионните програми. Европейския съвет ще се занимава с това в следващата седмица. В 12-те заключения се предвижда тази рамка чак през есента 19-та да бъде приета. в мандата на председателя Туск през ноември, комисията и Юнкер през октомври и тогава чак ще изкристализират по-конкретни ангажименти. Но парламента сега, тези седмици, е, трябва да си свърши работа. Всички, е, с всички докладчици, с комисията по бюджета, с е, заключенията от Страсбург от преди две седмици, трябва да е готов за, с всичко това за преговори и да действа. Значи, за да може максимална, в максим, максимално да се свържи работата в рамките на този мандат, но аз това не го виждам като реалистично. И е, мисля, че в следващата година това трябва да бъде приоритет на следващия парламент. Е, структурни задачи, избори, е, избора на следващата е, комисия, е, именно трябва да се форсира е, готовността да започнат е, подготовката за преговори. Защото вече това, щом е изпълнено, държавите членки ще имат време за да представят сметките си нашите е, е, разпоредби е, означават, е, предполагат, е, че е, първите 3 години държавите членки ще се обучават, така да се каже. И е, тогава дейността по бюджета ще е забавена. Сега стана дума за корпоративния е, съвет за управление и вътрешния одит. Тук е, има много предложения за изменения за външните задачи, за това да се. Е, е, за комисията и различните служби. И тук е, Сметната палата свърши добра работа. При няколко дни направих предложение пред колегиума за пакета за управление, който бе одобрен, прият от, пакет, от е, колегиума. Е, този корпоративен съвет получи конкретни правомощия в това отношение. Е, и комисията за е, одит е, всъщност запази досегашните си и разви и получи допълнителни правомощия. По отношение на киберсигурността, именно да се уточни кой какви поръчки прави, е, кой отговаря. Всичко това е предпоставка за е, едно подобряване и модернизация на дейността ни. От е, оценките, направени от правната служба по отношение на една държава членка, те попадат в и, и, и аз съм готов да ви предоставя обмена на кореспонденцията между държавите членки и мен от, от миналия петък, например. Да, това ни е вълнува особено, защото въпросът е, за 61-и е, член се отнася не само за отделна държава членка, но и модела за действие в Европейския съюз. Благодаря за този доклад. Аз самата съм докладчик в Сянка и затова ще използвам повода да благодаря на Сметната палата. Те е, поставиха на масата доста важни въпроси, като например какви е, е, политически цели, на какви политически цели трябва да са, да са подчинени разходите на европейски средства. Е, десете е приоритета от 14-та, е, програмата на Европейския съвет, финансовите рамки и стратегията Европа 2020. Няколко стратегии, които не могат да, сложен, да бъдат сложени под общ знаменател, има големи разминавания в тях е, даже, даже ние се шегуваме, че в тази комисия е, вече толкова много задачи имаме, че е, най-важната задача забравяме. Значи, каква е полуката за тези, които ще дойдат след вас, господин комисар? Какво ще посъветвате прием тези, които ще поемат щафетата от вас в комисията, в управлението на комисията? Е, а въпросът ми към, към е, Сметната палата е вие какви полуки ще излечете. Е, ние четахме вашите препоръки, но не сме особено удовлетворени от тях. И имам и въпрос към Сметната палата, който е свързан с 54-ти отговор на 54-ти въпрос от въпросника до комисаря Комисията говори за 32%, защото тя смята и плащанията към е, управителните органи. Мен ме интересува становището на смет... Е, Сметната палата по този отговор на комисията. Е, след това да попитам комисаря следното. Сметната палата казва нещо интересно. Една пета от управителите в комисията Значи, за, е, е, е, когато има някакви задачи и те не бъдат изпълнени, няма никакви последствия на практика. Каква полука теглите изличате от това? И е, още въпрос към е, и комисари и Сметната палата. Е, това, което е, за нас комисията е важно, е, да разбираме, е, да сме наясно какво става с крайните бенефициенти. Е, държави, членки, е, да кажем, ако даден политик има е, връзки с правителството и получава е, плащания от е, Европейския съюз, Сметната палата би било добре да, да улови такава нередност. Комисията също. Та въпросът ми е какво ще направим, за да гарантираме подобрение на работата в това отношение ние всъщност много малко знаем какво точно се случва там. И, а, а това води до, до проблеми. Е, много малко знаем за това какво точно се е, случва с европейските средства. Благодаря. Благодаря, скъпи колеги. Първо, искам да благодаря на комисаря и на от името на колегите за всички въпроси, отговори, които ни а, предоставихте на, нашите, на нашия въпросник. Това е последното изслушване относно освобождаването от отговорност за 2017 година. Съгласна съм с комисията, че новият метод на резултатност е ефективен и добър. Така че из, искам да поискам допъл, допълнение към отговора към 3.27. Как комисията оцен, оценява резултатите и съответните разходи, когато става дума за а, проекти, които са дългосрочни и за които резултатите ще се видят след дълго време. И второ, е, имаме един правилник на, за, прав, за финансовото управление. Но, господин комисар, има, има ли някакви наблюдения или коментари от а, страна на държавите членки по какъв начин а, упростяването се отразява на освояването на средствата и дали има разминаване с целите. Във вашите отговори вие споменахте, че коми... Комисията ще набляга на резултатността във всички програми и ще създаде един набор от висококачествени показатели. Кога можем да очакваме тези показатели и кой ще извършва проверка над приложението им е моят въпрос. И искам да благодаря още веднъж на Сметната палата за все по-добрата работа по освобождаване от отговорност по глава трета. Това е последният освобождаване в нашия мандат и вашия. Какви ще бъдат препоръките ви към следващата комисия и към следващите от хора, които, лица, които ще отговарят по тези въпроси. Е, ще ви кажа какво мисля по въпроса. Благодаря. Само да ви кажа, че е, след е, това ще имам един кратък предколеден коктейл, но няма да се чукнем за новата, постижението на комисията. аз, господин комисар, разбира се, и вие може да, да присъствате с... Искам... Да се спра на нещо казано от госпожа Греслет. По време на този уикенд в вестници беше упомената правната служба на е, Европейската комисия и е, проблемите на Генерална дирекция Реджи и а, изказвания на министър-председателя на Чехия вследствие на една жалба подадена от Transparency International в, в Чехия. И тук наистина можем да заключим, че става дума за един конфликт на интереси в най-чистия е, смисъл на думата. А, От друга страна, властите на съответната страна от, отговориха, че няма никакъв конфликт на интерес, че се спазват всички финансови правила, предишните, сегашните. и че, и че това не може да се, да се търси отговорност от министър-председателя и министрите, тъй като те не са компетентни а, и не се занимават с управлението на европейските средства. И министъра на финансите каза, че най-вероятно няма да се стигне до а, връщане на средства. Имаше много срещи с вас, с а, други комисари, представители на Генерална дирекция Реджо, Агри и Финанси. Знаеме, че следите отблизо а, тази ситуация, но а, мисля, че е крайно време комисията някакси да излезе с едно ясно послание, да изпрати сигнал – Знам, че че ако ние приемеме а, нещата така, без да реагираме, че а, милиони а, евро са дадени на господин Бабеш, без да споменаваме лично имена, мисля, че трябва по някакъв начин да се реагира, господин комисар. Трябва да, да вземете нещата във ваши ръце, и да кажете е, какво възнамерявате да правите. Аз не смятам, че чешкото. Е, е, добре, че тук не става дума дали човешкото, чешкото през правителство спазва или не става, не спазва правилата. Тук става дума за европейски средства. в посилата на съвместно управление. Така че бих искал да знам какво точно възнамерявате да правите, господин комисар. Какви стъпки ще пред, предприемете срещу а, неправомерните действия на чешкото правителство. Смятам, че този въпрос е от огромно значение. Мисля, че правната служба много ясно е поставила нещата, така че е крайно време да се реагира. А, междувременно искам да ви благодаря, разбира се, за а, отличните отговори, които получихме от вас. Не искам да пренебрегна и отличната работа, която беше свършена. Да не забравяме, че в Чехия Европейския съюз плаща 85% от проектите. Е, колегата Салафранка и след това ще дадем е, възможност за отговор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, ком... господин комисар, за това, че дойдохте тук и за това, че изчерпателно отговорихте на нашите въпроси. Аз, аз съжалявам, че влизам и излизам, но трябва да участвам в гласуване и в други комисии. Но искам да се присъединя към казаното от госпожа Аяла, защото наистина сме изправени пред един много голям проблем, свързан с непогасените А, господин комисар, също така се тревожа за проблема, свързан с собствените ресурси, както и средствата, които не сме получили от Обединеното кралство. Сега, казвате, че през 2018 година сме отбелязали напредок, но тук става дума за 2 е, милиар... 23 милиарда. Знам доколко, че вие сте изпратили становище, така нареченото е, становище с резерви на Обединеното кралство през септември. И а, е, докъде се е стигнало и а, какви ще бъдат следващ, следващите а, стъпки. Това е ли част от а, преговорите? и какви ще бъдат конкретните мерки. А, също така се питам, господин а, а, комисар, а, на, за въпроса ви, свързан с а, и, а, въпрос 58. Вие казвате, че разполагате с информация, която може само при, приблизително да даде някакъв размер на измамите и а, а, про, про, проблемите свързани с а, загубане на средства. Мисля, че тук трябва да имаме по-конкретен отговор. И имам а също така е и един въпрос, свързан с минималните пенсии. Ние бяхме задали този въпрос, не получихме конкретен а, отговор. А, Междувременно се възползвам от възможността да ви благодаря за отличното сътрудничество на, с вас и вашите служби през цялото това време, но очаквам вашите отговори. Господин комисар, имате думата. meine Damen und Herren Abgeordnete. Уважаеми дами и господа, с радост ще отговоря на, на въпросите, свързани с Обединеното кралство, данъци, които са налози, които, данъци, които са наложени, които са били твърде ниски. 24 септември изготвихме мотивираното си становище с адресат правителството на Великобритания и все още очакваме отговор. Ако не стигнем до а, съгласие и ако няма готовност да се е, изплатят а, недовнесените а, суми, ще се видим отново в съда в Люксембург. Това би била следващата стъпка. Колегите а, от комисията ме подкрепят в това отношение. Машината на европейското върховенство на закона не, не, не, не работи толкова бързо, не, не е толкова бърз механизъм. Помислете за, за а, Италия в това отношение. А, често пъти дейностите ни почиват на вторично законодателство, има срокове, с които трябва да се съобразяваме, има и определени предписани стъпки, които трябва да изпълним преди да заведем дело в съда. Мога да, да внеса делото в съда тогава, когато мотивираното ни становище не доведе до, до положителни действия от страна на другата страна. Така че има процедура която е общо приложима. Аз не съм особено а, а, търпелив човек, но, но търпението помага. утвърждаването на върховенството на закона, разбира се, е, е носи удоволе, удов, удовлетворение на всички, на нас и на, и на данакоплаците. Вярвам, че е, по съдеме реч ще потвърдим нашата позиция. По отношение на ILS, е, е, положението е доста ясно. Твърде е, късно беше сключено споразумението за, за, за партньорство. Компетентните органи твърде късно бяха определени и назначени. И след това някои държави членки бяха предвидели по-високи суми, по-големи суми, отколкото са се е, се оказаха необходими на базата на нивата на освояване към края на годината. Понеже на комисията разчита на структурите на, на държавите членки за редица от програмите в кохезионната област, министерствата и общините е, всъщност са водещите административни звена и в крайна сметка ние зависим, зависим и от, от тяхната бързина и, и изчерпателност. Да, можем да ги подканяме, но не можем да свършим работа вместо тях, не можем да ги заменим. С радост мога да ви запозная с цифрите за вашите държави членки. Сигурен съм обаче, че, че скоростта, бързината може сериозно да се подобри, търпи подобрение понякога и в собствената ни страна, към собствената си страна отправям критика. Европейския съюз е, е, един, е единствен, единствената политическа структура, която няма собствена подструктура. Под регионите на държавите членки са по-долното ниво, нашето регионално ниво. Ние нямаме нямаме структурата да действаме на регионално ниво. Кохезионната политика се изпълнява от общините и, и, и регионите. А, а, митническата политика от държавите от името на, на Европейския съюз. Сега, често комисията е изготвила регламент, а не, а, а не директива, защото има пряко приложение, така че да се гарантира еднакво приложение спрямо всеки, без да се, без да се подбират а, страни или юрисдикции, където да може да се изпълняват а, нормите а, по-благоприятно, отколкото а, в други, така наречения gold plating. Сега, а, естествено, държавите членки предпочитат да, да работят с директиви, защото това им дава повече време и повече свобода. Те могат да тълкуват ние обаче предпочитаме регламенти, а не директивата като законодателен инструмент. Можем да потвърдим, че в спомената държава членка, разбира се, ще, ще действаме максимално но бързо. Разбира се, това а, трябва да се гледа в контекста на реформата на финансовия регламент. И от август тази година а, подходът към а, конфликт на интереси е много строг. Това е регламент, който се прилага във всяка държава членка, спрямо всеки бенефициент, всеки гражданин, независимо от размера Миналата седмица бе изготвено едно подробно писмо до държавата членка и правителството, където се изтъква приложимото законодателство. Да, разбира се, това е полезен контакт. смятаме, че, че писмото е много, много, много ефективен начин а, на, на, на, на контакт. Ние изпращаме писмо, очакваме отговор. Това е по-ефективен начин, отколкото а, един вестник да публикуваме нещо в медиите. Така че, да, е, иска се малко търпение, за да а, протече информацията, комуникацията по този канал, но а, следим процедурата, ще изпълним. А, цялостно и то без забавяне. Но има стъпки, има процедура, която трябва да се изпълни. Можете ежедневни въпроси да ми изпращате по, по напредъка, но а, ви уверявам, че от това, което ви уверяваме, че няма да допусна европейските здравокопаци да загубят средства поради нарушение на финансовия регламент. Много ще се радваме, ако положително оцените доклада ни. Ако ни дадете отлична оценка, това би било признание на нашата обективност. Ам... Знам, че в, парламента ще съм идната седмица и ам ще дам максимално подробни отговори на всеки въпрос, но ви призовавам за търпение. Госпожа, председ... Госпожа председателката в началото спомена за целите и, и различните насоки. Като даде при... да дам един пример, в следващата многогодишна финансова рамка има четири ръководни принципа, които са от огромно значение за мен – и ще ги препоръчам и на следващата комисия и на парламент една, една силна и конкурентоспособна Европа. За да сме силни, трябва да сме и солидарни. Трето, а, устойчивост. И четвърто, вътрешна и външна сигурност. Тези ръководни принципи са залегнали в 37 програми. Това е част от нашата финансова политика, но а, те са залегнали и в нефинансовите политики и а, цялостната ни а, стратегия за конкурентоспособност, солидарност, а, устойчивост и, и а, сигурност. Една защитена, безопасна Европа. Благодаря ви за вниманието. Извинявам се, че закъснях. но а, трябва да, да, да спомена 120-те служители а, на, на, на комисията, а, които а, са част от екипа ми а, и с радост ще споделя чаша вино след, с вас а, след това. Разбираме, че че служители на комисията а, не са били по никакъв начин санкционирани а, поради не спазване и не изпълнение на целите. Имате, има такива данни. Те стават все по-лесно достанни, но по, на този въпрос бихме искали също да, чу, да чуем отговор. Не искам да се, да се караме, но този въпрос е важен. А, също така Чехия, конфликта на интересите, колко пъти е била на дневен ред Чехия в това отношение. Комисията постоянно казва, че нищо не може да се направи. Затова е 61-и член от финансовия регламент и той трябва да се приложи, като се има предвид продължителността на нередовното финансиране е крайно време да се приложи. Така че, моля да ми кажете какво мислите за а, неизпълнението на целите и след това още няколко колеги а, е, е, искат да вземат думата. Да, господин комисар, е, призовавате да съм търпелив. Но искам да се върна на това, което каза госпожа Гресле. По отношение на политическия натиск е, с господин Копа на 20 ноември проведохме среща и той обясни точно какво е положението. Какво е било преди новия финансов регламент и след това. Обясни, че държавите членки почват да приемат планове за действие, е, нови подходи, така че в в рамките на новата система, новия финансов регламент, да се избегнат, да се предотвратят конфликти на интереси. А, също разбираме, че в предния регламент това изобщо не е било залегнало, не, не, не се е споменало дори. Но имаше обаче в старото законодателство, макар и не, макар и разпокъсани, не, не събрани на едно място, но имаше средства за противодействие и за избягване на конфликти на интереси. И, и, и, и отделните държави членки трябваше е, сами да, да, да предотвратяват това. Ето искам е, да видим дали можем да видим тези индивидуални планове за действие на отделните държави членки. Те публично достояние ли са и в е, сегашната ситуация Искам, искам да видя дали има в Чехия конкретно план за действие за предотвратяване на конфликт на интересите. Ако, ако го получи максимално скоро, ще успеем да видим дали си, е, дали си е свършила работата Чехия. Благодаря. Има важни неща, които повдигаме тук. Имам предвид отговора на отговор 51. Става дума за защита на финансовите интереси на, Европ... на Европейския съюз. И и тук, тук, става, тук става дума. Тук може, може би трябва да, да разгледаме нещата в, в два аспекта. Какво може да се направи, за да няма повтаряне на същото и в бъдеще, защото това може да се случи и в Испания и на друго място. И да разделиме страната измама от политически аспект. А сега искам да се върна към проблема свързан с ДДС и Китай. Защо чакахме 7 години, за да започнем процедура по нарушение? Защото тук не става, не става дума за малки загуби. Трябва да ни кажете защо трябваше да чакаме 7 години, за да започнем процедура по нарушение. Колкото до ОЛАВ и въпрос 6. Там се казва, че има една голяма част от разследванията, които приключват с препоръки. и а, тези препоръки следват ли се и какво става после? И още веднъж Става дума за подаващите сигнали. През 2016 или 2017 година сме имали само един случай на подаване на сигналто. Сега не, можем да, си, да повярваме, че всичко е толкова прекрасно и е, че значи, някъде има въпрос на условия, които не са адекватни. Господин Франка, не знам дали съм бил разсеян и не съм чул въпроса, но по а, отговор на въпрос 37 става дума за митническите ставки от Обединеното кралство. Вие сте вие сте излезли с становище, изпратили сте становище на Обединеното кралство през септември. Обаче какъв е срока, а, който трябва да спази Обединеното кралство? Тук не става дума само за а, търпение. И второ, много ви моля да ми изпратите в писмен вид отговор на въпроса кой е, кой е минималната пенсия, която се изплаща на служителите в институциите. Знаеме, давате горе-долу максималната, но искам да имам конкретно, конкретен отговор за минималните. Минималната пенсия е нещо като 300 евро. Тази сума ние запазихме. Е, имаме всъщност средната е, между най-високата и най-низката. Това е за пензиите. Второ, през септември още е, заложихме законния срок. Вие сте законодателите всъщност, и е, този срок е, е, изтича на 30-11 ноември, според вас, това, което вие сте заложили. Ние чакаме вече следващата стъпка. По прин... на... Възоснова на законодателството, комисията вече се ангажира с с британските органи а, говорим на две равнища. Едното е управлението на митническата, а, митническия съюз, така че от един момент нататък митни, митническите сборове да отговарят на законовото положение. И второто е връщането компенсиране за мита, които са твърде занижени. Това е въпрос, който бе поставен пред е, съда всяка година, плюс лихвите за неизплатени дългове. Е, всичко това трябва да се върне в е, бюджета на ЕС. В е, случая с държавата членка е, Олаф обработва информацията и вече преди няколко месеца е, Олаф предаде съответния доклад на компетентния орган в Прага. Но все още не е ангажирана с това, не е сезирана Европейската прокуратура. И след това е, следващата седмица. Миналата седмица бяхме в е, Прага и е, все още нямаме отговор, не сме го и обработили. Ще предприемем съответните стъпки, така че е, трябва да имаме предвид обаче, че правните основания вече са различни и сега конфликта на интереси е, вече може да бъде недвусмислено е, определен като такъв. Обикновено искаме от държавите членки да ни опоменат мерките, които те предприемат за е, спазване на за разпоредбите Обикновено е, търсим сравнимо е, качество в е, всички въпросни държави членки. А както вече стана дума, в, на останалите въпроси ще отговоря в писмена форма следващите няколко дни. А, е, стана дума или вие казахте, че една пета от е, е, мерките не са получили, в един, една пета от случаите не са предприяти мерки срещу неизпълнени задължения от страна на служителите. нашата процедура като генерална дирекция човешки ресурс би трябвало да отразява това в съответния задълбочен доклад. Но ние е, би трябвало да сме е, не по-малко строги, отколкото вие в парламента или в сметната палата. Ако имаме дори най-малкото подозрение, предположение, трябва да действаме. Аз е, мога да не мога да, да да кажа нищо против квалификацията, квалификациите и компетенциите на членовете на комисията. Сега въпроси господин Лазарус или Грегор от Сметната палата. Благодаря, госпожо председател, за възможността да реагирам. Един въпрос е, имам свързан с различните е, стратегии. Ние се опитахме да анализираме и да видим как различните генерални дирекции е, се справят с проблема на това съвместно съществуване на отделните стратегии някои докладват, че са разработили а, IT средства, с, чрез които могат да, да съхраняват е, консолидирани данни в различни конфигурации. Други генерални дирекции пък е, са адаптирали своите е, своето много проследяване на, на изпълнението на много нива. Някои колеги е, споменаха сложността на взаимодействията между е, европейските стратегии и съответните рамки и на ниво различни генерални дирекции, т.е. самото съществуване на няколко рам, няколко конфигурации осложнява е, работата на ниво отделна генерална дирекция. Когато споменах е, доста е, негъвкавата дългогодишна финансова рамка. Това е, е вероятно една от причините, поради която колегите в отделните генерални дирекции виждат недостатъци в докладването на, за изпълнение, не могат да реагират, тъй като няма достатъчно пространство за действие, нямат възможност да, да проявят гъвкавост. Е, докладите за резултатите и изпълнение включват и предпратки към е, солидни данни е, за изпълнение, включително индикатори, показатели, това е препоръка, която отправихме миналата година. Комисията се съгласи и в отговора си за докладване по, за изпълнение, всъщност трябва да почива върху конкретни данни, свидетелство за изпълнение. Това трябва, което да бъде отразено в съответния доклад. Е, в 2018 ще разследваме, ще проучим въпроса допълнително, ще раздадаме е, показателите за изпълнение е, и за резултати и какво те ни казват. Комисията реагира и по предходни препоръки на, на Сметната палата. Тази година конкретно подчертахме необходимостта те да бъдат тези показатели да се свързани с конкретни стратегии и политики, така че, че в следващите години да можем отново да, така, да анализираме този въпрос. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо председател. <clears throat> Имахте въпрос, свързан с използването на финансови инструменти. Мисля, че 45-та е точка това от комисията. Сметната палата анализира ползването на финансови инструменти във втора глава. Не е на всяка цена с цел да критикуваме а, по подхода, но просто да анализираме различните финансови инструменти, които са на разположение на законодателните органи и така, че да насърчим дебат за това какви видове финансови инструменти се прилагат най-добре, са най- полезни. В следващата многогодишна финансова рамка има сериозна част от, от бюджета, които трябва да се оползотворяват именно с тези инструменти. Две ставки гледаме ние в, в Сметната палата. Гледаме сумите, които се изплащат на крайните бенефициенти и го разделяме това на всички средства, по които, за които са плати ангажименти. 13,3 милиарда разделено на 1,3 приблизително, това означава 10%. Подходът на комисията бе малко по-различен те развалиха а, сумата, средствата, получени от бенефициентите, на средствата, които са изплатени от страна на, изпълнител... на управляващите органи към а, а, фондовете. Според каква е разликата? Това, че едни средства са изплатени към даден фонд, това не, не гарантира, че те се достиг... че достигат веднага до крайния бенефициент. Може да стане бързо, незабавно, но може да, да отнеме година, дори и повече. Така че обръщаме внимание на нуждата да се, да се, направят, да се намерят по-добри начини за докладване и, и, и по, по-бързи, по-експедитивни средства. Например, в тази годишния доклад е, оценката ни почива на информация от декември 2016 година, а не 2017 година. Тоест има е, закъснение година и половина. Което в началните периоди е приемливо, може би, когато се изпитват нови инструменти, но с течение на времето трябва да се е, усъвършенства е, процедурата. Трябва по-добри начини да се подобри е, ефективността. Това е на отговора на въпроса. Благодаря. Лазар, попите. Господин Лазар, благодаря. Госпожо председател, аз нямам какво да добавя към това, което казаха колегите. Е, искам обаче само да ви кажа, че вече сме започнали една, една дейност по, по бързо бърза оценка, е, т.е. това е спешна оценка е, и планираме март месец да, да, да, да публикуваме е, доклада от, от нея преди окончателното освобождаване от отговорност. Благодаря за възможността да, да ви представим работата на, на Европейската сметна палата. Това е доклада РАО. Ние ви благодарим. Сега докладчицата има думата последно. И аз няма какво да кажа толкова. Просто исках да благодаря на комисаря Отингер и най-вече на представителите на Сметната палата и на, най-вече на господин Лазару за отличната информация, която ни предоставаха, предоставиха. И се надявам, че с отговорите, които получихме и новите въпроси и отговори, които ще направим и ще получиме, ще можем наистина да изработим един същностен доклад. Благодаря и мисля, че приключихме с тази точка от дневния ред. Благодаря. Благодаря. Ще помоля представители на комисията да предадат нашата благодарност на комисаря Етенгер, който е, напусна, защото бърза за отбелязване на юбилея. Сега е, следващата точка от дневния ред е, е освобождаването отговорност за агенциите. Това са четирите агенции Frontex, EASO и Института за европейски технологии в Будапешта.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 Е, докладчика от е, е, Сметната палата. Господин Сациус а от Сарвама е нашия колега, който докладва по тази тема. Заповядайте от Сметната палата. Благодаря, госпожо председател. всъщност минаваме от дискусията от към годишни доклад, до, до, до, годишния доклад към към другият доклад, свързан с агенциите. Нека да направя един много кратък увод към а, резултатите, които ние установихме, особено за онези агенции, за които се правят отделни освобождавани от отговорности. И разполагате и знаете колко а, са важни тези агенции и мисля, че никога няма да подчертаеме достатъчно техната значимост, но ще се спра само на, на схемата за финансиране на агенциите. Имаме различни схеми за финансиране, но от общия бюджет на Европейският съюз 126 милиарда се насочват към е, съответните агенции. Е, има различни други е, източници на финансиране, средства, които идват от личните, от частният сектор, както и а, други а, средства. Самите агенции са много различни, що се отнася до а, техният размер а, и задачи, но като цяло те разходват 17% от средствата и всъщност в тях работят 17% от а, е, е, служителите, работещи в европейските институции. Съответно, нашето а, е, внимание се спря и на този аспект. Надявам се, че сме успяли да откликнем на вашите искания, т.е. да публикуваме доклада на 9 октомври, т.е. доста преди постъпването на новите е, правила на 15 ноември. Виждате е, тук е, публикувахме и резултатите от всички одити, извършени в агенциите в сумаризиран вид. Това е така нареченият одит на, Европейс... на агенциите на Европейския съюз накратко. Следващата година ще продължиме и ще продължиме да ем, публикуваме информацията в агрегиран а, вид и, и се надяваме, че нещата няма да бъдат така в такъв насипен вид, а ще бъдат много по-структурирани. Колкото до съдържанието на годишния доклад, то е за глава първа, която е много интересна има обща информация за агенциите, както и за мандата на Сметната палата. В глава 2 сме включили един преглед на резултатите от одитите по хоризонталните проблеми. И се надявам че през 2018 година ще имаме много повече информация, която да можем да ви предоставиме. В глава 3 сме представили специфичните резултати от одитите, включително и декларациите за гаранции. Е, ние сме е, разпределили агенциите е, по различни типове, изпълнителни агенции, агенции, които се самофинансират, тъй като финансирането на тези агенции са, е много по-различно. Излезли сме с различни становища. Само за една агенция, ЕАЗО, сме излезли с отрицателно становище. Като цяло резултатите са положителни. Имам удоволствието да го кажа тук. Разбира се, има още какво да се желае Продължава да има известни слабости в начина по който се управляват и извършват процедурите за обществени търгове. Някои може би промени в законодателството биха били добре дошли тук. А, има още също така някои проблеми, свързани а, с а, законосъобразността и редовността на плащанията. Но също така проблема с пренасенето на, на средствата, преносите на, на средствата. Е, е, агенциите взеха предвид нашите препоръки и мисля, че има доста подобряване на положението. Също така е, извършихме одити, свързани с резултатността. В специалните доклади на Сметната палата се разглеждат специфични приоритети, цели и проблеми на съответните агенции. И знаете, знаете, че имахме един доклад за застрахователният отрасъл, един за чистотата на въздуха и така нататък. И там бяха разгледани различните агенции и техните специфични проблеми. Сега знаеме, че в ЕАЗО има проблеми, там се водат разследвания, но другите агенции си взех бележка от препоръките от миналата година и ние проследяваме тяхното осъществяване. Сега виждате тук в, на, на този слайд нашите забележки към ЕАЗО. установихме систематично неспазване на процедурите, що се отнася до обществените поръчки и найемането на служители. И предвид целите и задачите, които стоят пред тази агенция, е много възможно да не могат да бъдат постигнати резултатите, да не могат да бъдат изпълнени, постигнати целите. Също за Фронтекс също имаме проблеми, що се отнася до ЕИТ. Там проблема е въвеждането на действия на дейности е, с, с, задна, с задна дата и промени в е, споразуменията. Е, този, тази, този метод на работа, още веднъж повтарям, е, включването на дейности ретроактивно трябва да бъде обект на внимание на вашата комисия и да бъде обсъдена. за, за с ЕИТ е, проведахме а, класическата процедура, състезателна процедура. Бих искала да благодаря на а, колегите за това, че помогнаха много, за да постигнем е, агрегирани а, е, данни, агрегирана информация, която ни позволи да, пред, да представиме този доклад. Благодаря ви за презентацията. Както показахте, тук това е третата година от Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията и е, може би ще е добре да чуем коментарите на изпълнителния директор за тази агенция. Да, благодаря, е, уважаеми членове на тази комисия и на Сметната палата, скъпи колеги. Благодаря ви за поканата на това заседание и изслушване днес за освобождаване от отговорност за бюджета 2017 за агенциите. За мен е чест да е, говоря пред вас днес от името на е, мрежата на европейските агенции. Както чухте току-що от Сметната палата, има два нови елемента. Е, те бяха въведени за да се рационализира процедурата по е, приемане изпълнението на бюджетите. И макар, че докладването за всички агенции за първ път заедно е, сме тук. Е, благодаря за доброто сътрудничество между е, Сметната палата и агенциите, за това, че нямаше забавения в работата. Вторият елемент беше ускоряване и упростяване, рационализиране на процедурата. Е, изтеглянето и по-напред годината, въпреки е, стрикните срокове, въпреки така стрикните срокове, процедурата протече без е, бавене, благодарение на доброто сътрудничество на Комисията по бюджетен контрол и на агенциите, секретарите на агенциите. Чухте какви са общите констатации на доклада на Сметната палата. Според нас това потвърждава положителните резултати, които бяха докладвани в предходни години години и е, така демонстрация на установените политики, които агенциите са възприели в областта на е, бюджетното и финансово управление. Искам да споделя с вас, е, е, да ви запозная с усилията, които направихме е, за да постигнем това и ще се спрели някои трудности, които имахме и имаме все още. Е, по различен начин функционират агенциите, по различен начин се, функци... се финансират. Преди всичко, над всичко, те са разположени в 20 държави членки на Европейския съюз. И е, така, средата, в която се, разпо, е, се намират е, те, са, отговаря за някои от проблемите, които, пред които са изправени. Ние като мрежа започнахме да търсим общи решения на тези проблеми и чрез споделеното ползване на общи ресурси и с енергия успяхме да постигнем значителни резултати, като например чрез нашия общ портал за обществени поръчки, споделяне на услуги и общ общи процедури за обществени поръчки. Така успяхме да спестим над 10 милиона евро имаме един съвет за рекламиране на работни места от март 17 на нашата страница бе публикуван и там се обявяват свободни, незети свободни места. Този портал е на разположение само на агенциите, но и на из... изпълнителните агенции на комисията, след като те проявят интерес. Средно за месечно за момента портала получава е, е, около 3000 е, мнения след това е, ние създадахме служба за възстановяване след е, бедствия. Това е екипа е в е, началото на своята дейност. Създадахме такива служби за пет агенции. В следващия месец се предлага, да се, се предлага допълнително още четири да, да имат такива служби. Някои от ползите от поделяне на тази служба за възстановяване след бедствия са, че дава възможност на агенцията да предоставят тази услуга което този срок е, е по възможност 4 месеца. Това струва 40% по-малко, отколкото ако се ползва външен доставчик. Пък и е, е, средствата за, за персонал са сравними или по-малко от предишните решения, тъй като е, част от управлението се предоставя от е, агенцията доставчик имаме е, под мрежа за е, резултати, която разработи е, различни показатели за финанси, човешки ресурси, е, ICT. Е, тази мрежа продължава да търси варианти за сътрудничество между държавите членки за да споделяне на услуги. Напреднали сме и в споделянето на услуги между членовете на мрежата и службите на комисията и по-конкретно Генерална дирекция Digit. Това включва инициативи в областта на човешки ресурс, е, приемственост в бизнеса, платформи в облак, киберсигурност и финансово управление в, при е, електронните доставки, е, е, поръчки, е, някои агенции разполагат с всички модули, които са на разположение. Няколко от агенциите участват активно в е, е приемане, използване на цифровизация при е, подготовка за е, търгове. Предпроектно е, проучване е което означава е, в това става в сътрудничество с Генерална дирекция човешки ресурс. Е, агенцията е, се примири с 5 е, до 10% съкръщение, но все по под това намаляване, допълнително съкръщаване на ресурси за агенцията вече ще взе сериозни проблеми. Няма да можем да се справим с задачите. Мрежата работи за гъвкавост при разпределение и управление на ресурсите. Традиционният подход към бюджетиране финансиране на агенциите разли, разчита на предварително, пред, предварително определен персонал и е, таван на службите. При сегашното ниво на изпълнение тази система се оказва твърде, твърде ограничаваща и не дава възможност оптимално да се използват ресурсите, за да се генерира стойност гъвкавост е, при е, преразпределение, прехвърляне е, между рубрик, рубрики ще даде възможност на агенциите да откликват на непредвидени обстоятелства, като например бързо нарастване на е, обема работа. Това ще даде възможност агенциите да търсят съответния е, е, ресурс, източник на ресурси, който и ще бъдат по отговорни и е, да се отчитат по-адекватно и прозрачно. И това наистина ще е, така павира пътя напред към управление на ресурсите. Е, разпределение на ресурсите трябва да става на, на база за всяка агенция по-отделно, в зависимост от областта, в която работи в 21 27 е, бюджетна рамка ще трябва по-информиран подход към бюджетиране на агенциите, е, като агенциите се разглеждат в съответните конкретни европейски политики. Трябва да се отчитат нуждите на агенциите, които е, придобиват допълнителни нови задачи и техните отговорности в различни програми в новата МФР това да не им пречи, да, за да не им пречи това да изпълняват задачите си, трябва да имат допълнителни ресурс за предвиден за нови задачи. Новата МФР трябва да даде възможност да се излезат нови възможности за финансиране на тези агенции, като им дават възможност да ги е, увеличат чрез различни такси. Е, Парламентът е издаде, излезе с препоръка да се използват е, е, три възможности за финансиране на агенциите. Ние работим по тези предложения и сме готови да предоставим допълнителна информация, ако е нужно. Споделяне на услуги помага да се рационализира и е, работата и дейността и да се е, реализират економии, но потенциала не е безграничен. Е, трябва да се съсредоточим върху приоритетите, които да не пречат на... които всъщност... И това не трябва да е за сметка на услугите за европейските граждани. Тук ролята на Европейския парламент е от решаващо значение. В заключение, мрежата на европейски агенции е постигна редица от поставени, изпълни редица от поставените си задачи, като споделени услуги и е, изпълнение на рамката за постигане резултати. Разбира се, ние се стремим към е, още повече е, е подобрения и продължава сътрудничество си. Очакваме да работим е, в добро сътрудничество с вашата комисия и е, очакваме бъдещи срещи. Благодаря ви за изложението. Също ви благодаря за това, че се нагърбихте с е, задачата да координирате мрежата. Това е тежка задача и много отговорна, така че наистина още веднъж ви благодаря. Сега Минаваме към а, докладчика на Комисията по бюджетен контрол. А, госпожа Сарвана ще ни запознае а, тя с а, доклада си и след това ще имаме възможност да дадем въпроси по отношение на четирите а, агенции, за които ще говори тя. Благодаря. Уважаеми господин заместник председател, Уважаеми господин Сачиус и е, драги представители на европейските агенции. Генералният директор на ACDC. Добре дошъл на него и на всички. Първо няколко общи бележки. И след това няколко въпроса по хоризонталните въпроси. И след това, ако колегите имат допълнителни въпроси към отделните е, агенции. Първо искам да ви благодаря и да ви поздравя за е, добре подредения е, доклад на Сметната палата за 2017 година. Мисля, че е, се занимава с много валидни и важни теми и очертава е, голяма част от оперативната дейност на агенциите. Ние приветстваме положителните резултати от е, проведените одити. Оценявам факта, че Сметната палата успя да ускори е, процеса по публикуване на доклада още през началото на, на, на април. Също приветствам и а, новия формат на обобщения доклад, където а, е, се отчитат всички данни в един консолидиран, консолидиран пакет. По отношение на констатациите, подкрепям идеята на, на, на предложението на, на палатата да се включате и в отделните специализирани доклади. Приветстваме положителния дух в сътрудничество, дух на сътрудничество и, и, и координация между агенциите чрез мрежата. Даваме си сметка, че и сериозен принос се дава и от самата мрежа и от отделните агенции по отношение на многодишната финансова рамка, финансовия регламент, както и мерки от незаконодателен характер. В качеството си на докладчик по децентрализираните агенции и освобождаването им в отговорност 2017 година. Приветствам бюджетните, привет, приканвам бюджетните а, органи да предоставят нови възможности за допълнително финансиране а, извън европейския а, бюджет, чрез такси. Това е нещо от голямо значение. Също Очаквам агенциите да си да, да реализират повече тематично сътрудничество, защото често пъти задачите се припокриват. Бюджета се разпределя по области на политиката, но често пъти се изпълнява отделно по отделните агенции. По отношение на мрежата на агенциите, към мрежата имам три въпроса. Добрите практики могат допълнително да се изследват и въпросът ми е, а мрежата обсъждала ли е въпроса за възможността за хармонизирани процедури в бъдеще? Второ, по отношение на хармонизацията на мрежата. Предприели ли сте някакви действия за, такава бъдеща хармонизация? И трето, назначение на високо ниво, понеже те влязоха в станах обект на внимание наскоро, най-вече по отношение на Азо. Мрежата е обмисля ли някакви действия, така че да <clears throat> обобщи процедурите, е, така че да, да преразгледа процедурите по, по подбора. И как да се оценяват а, как да се предподхожда към случаите с двойно местоположение, за да няма дублиране. Сега по отделните агенции, основното. <clears throat> Изчерпих си основната част от времето, но ще съм кратък. Основното всъщност ми внимание ще бъде отделено на АЗО. Знаем, че последните няколко години парламента не даде освобождаване отговорност 2016 година на директора. И Олаф представи на 20 ноември пред тази комисия, парламентарна комисия при закрити врата изхода от разследването си по ЕАСО, откъдето стана, бяха стана, стана ясно, че е имало сериозни нарушения от страна на предния изпълнителен директор. тази връзка бих искал да приветствам новия изпълнителен директор. А, знам, че работите много усърдно по междинните мерки. Три въпроса имам към Азо. Първо, като си имат предвид по отношение на назначенията, бъдещите назначения. Това има доста голям брой планирани. 500 до края на 2020 година. Вие сте почти, почти експоненциално се е влушавало до сега положението и връзка с човешките ресурси. И искам да чуя какво е точно положението в момента и от управленска гледна точка, как планирате да се да се е, справите с предстоящото допълнително, допъл, допъл, предстоящите допълнителни назначения през едната година. Второ, аз още не си е изготвила годишния доклад за 2017 година. Кога да очакваме отчета на дейността ви? И накрая по отношение а, на това, което беше, беше споменато преди това в, пред, в нашия предходен доклад и доклада а, на Олов. Янсо е започнала да изпълнява а, общ цялостен план за изпълнение, така че да се да преодолее е, слабостите в управленските системи и системите на контрола. Ако може да ни кажете на какъв етап е изпълнението на този план за действие. Няколко въпроса към ЕТА и Фронтекс. Към ЕТА въпросът ми основно е свързан с ниското ниво на освояване на бюджета на ЕИТ. Какви са основните причини за това? Това най-вероятно е повишаването на броя на схемите за безвъзмозна помощ, които се изпълняват Европейската инвестиционна банка, Института за иновации и технологии от своя страна пък не е освоил доста голяма част от предвидените инвестиции. Така че искам да попитам как, как е, виждате евентуалната финансова независимост, която е предвидена за, за институциите за иновации. И накрая Frontex. Frontex е, над 20,5 Процента увеличение на бюджета получи за 2017 година поради разширения си мандат. Знаем, че служителите от, 300, от 6, 365 ще стигне до около 1000 към 2020 година. Към днешна дата се е отвоил. Заедно с това обаче знаем, че Frontex изпитва трудности да намери служители които са подходящи за, за, за работите. части заради ниското заплащане и коефициента за индексиране на заплатите 67% миналата година. и към 2017 година само 74% от необходимия щат беше запълнен или поне от планирания. Та, а какви дейности предвижда Frontex да предприеме, за да, за да привлече нови служители, като си има предвид доста стабилното разширяване, увеличаване на мандата за бъдеща. Благодаря. Благодаря, господин Сувана. Сега е време да чуем отговорите на въпросите. Три въпроса към мрежата, три към АЗО и към Инвестиционната банка и към Фронтекс по един въпрос. Благодаря ви за въпросите. Първия свързан с а, хармонизираните процедури за поръчки, тяхното изследване, изследването на вариантите. А, споменах портала за обществени поръчки, благодарение на който агенциите ще знаят какви поръчки са планирани и могат да се включат, ако това съответства а, по някакъв начин на техните планове. Това е вариант, който ще се опитваме да, доразбива, да доразвиваме. така че да се правят съвместни търгове. А, също предвиждаме и междуинституционални а, обществени поръчки, не само между, а, такива между агенциите. По отношение на, на счетоводните среди. А това, което предлага комисията, някои а, агенции вече го приеха за определенето на нарочен служител, а, който да следи а, ефективността. Защото в крайна сметка не е броя на транзакциите, не е броя на сделките определя а, свършената работа. Става въпрос за отчитането на тези транзакции е, по, на време, без закъснение. Без значение дали ще се делегира е, тази функция или ще се назначава е, вътрешно, вътрешен щат, ще се открива. агенциите така или иначе трябва да се занимават с счетоводство. Трябва да имат част от екипа си, част, екип, който да е специализиран именно в в тази област. Не винаги е възможно да се преразпределят вече, вече съществуващи ресурси. Възможно е да се да реализират някои економии, но, но не винаги е възможно това. По отношение на назначаванията, назначенията, следваме а, правилника и регламента за служителите по отношение на това, това е за сега не сме обсъждали това на ниво а, мрежа, но е възможно да, да обмислим а, а, това за в бъдеще. Еазо, може би сега, трите въпроса, които бяха зададени на тях. Yes, thank you. Благодаря а, на депутатите, членовете на Сметната палата. Радвам се, че може да продължим открития и а, така честен диалог, който вече сме започнали. Сега искам да отговоря на въпросите, е, зададени от доклада, от докладчика. Плана за управление. след като бях назначен, аз предложен, предложих един план за действие, който а, беше приета, а, като а, взехме всички предвид всички препоръки на Сметната палата, за което им а, благодаря за финансиране на мерките. е, включително и техният, е, техните препоръки за вътрешен одит, е, който да извършваме в е, агенцията. през септември представих различните действия, които ще се предприемат през септември 33 бяха мерките, сега са 36. А що се отнася до управлението, вътрешният контрол и прилагане препоръките на Сметната палата. Мога само да ви кажа, че 27 действия вече са в ход, 22 продължават, 9 са инициирани. Колкото до назначаването на личния състав, това също е мярка, включена в плана за действие. миналото, още миналото лято започнахме а, един разгърнат и много амбициозен план за на назначаване на е, служители. Повече от 40% от длъжностите бяха вакантни. От лятото реактивирахме е, списъците на резервни кандидати и 46 колеги се присъединиха към нас след тази първа кампания за на емане между август и януари е, публикувахме още 29 е, е, свободни длъжности, така че ще можем кът, кът, кът, като цяло да наемеме значи, общо 70 души и ще бъдеме общо 170 след тези назначения. 200 и 2019 година ще имаме все още някои така някакво закъснение спрямо назначаванията, но като цяло ще имаме е, много, отбеля, ще сме отбелязали много голям напредък. В а, е, що се отнася до хуманитарната помощ. 12 души бяха назначени, както и 9 души в финансово-отчетният отдел. През юли все още имахме 26 длъжности, ръководни длъжности не заети, а миналата седмица този брой спадна до 15, като 9 от тях в момент, като за 9 от тях в момента върви процес на, на наемане, на назначаване като благодаря на Европейската мрежа, защото много от нашите от агенциите членове на мрежата ни изпратиха специалисти, експерти, които да участват в процедурата на наемане и да ни да спомогнат за подбиране на най-добрите е, кандидати. Що се отнася значи, до назначаването, надявам се, че в е, първото три месече на 2019 нещата ще изглеждат много по-добре. Е, колкото до доклада за дейността, Тря, той трябваше да бъде публикуван през юни тази година, но не успяхме да го направим по очевидни причини, тъй като очаквахме края на а, разследването на ОЛАВ, който започна през 2017. Сега вече разполагаме с окончателният а, доклад. Миналата седмица обсъдихме а, препоръките и за и начина по който те ще бъдат е, изпълнени. резултата от вътрешната вътрешният одит, от вътрешният контрол също ще бъдат взети предвид. Това беше първият подобен, първото подобно упражнение, извършено в рамките на, на агенцията. Процедурата приключи и резултатите бяха обсъдени в управителния съвет. и а, заключението е, а, че а, предвид а, продължаващ общите проблеми през 2017 година. Не, не е получена декларация за редовност и закон, законност на а, сметките, така че надяваме се, че до края на годината ще можем да изпълним необходимите а, процедури и да ви предадеме окончателният а, доклад в последните дни на, в първите дни на 2019. Така, може би да минем към господин Кейн от ЕИТ, който, на който също бяха зададени въпроси. Благодаря, господин председател. Първо и искам да благодаря на Сметната палата за доклада, както и господин Карварма за въпросите ми сега, що, що се отнася до финансовата независимост на научните общности и а, грантовете, вярно е, че а, новаторските общности все още не разполагат с необходимия капацитет за освояване на средства, което според нас идва от това, от прекалено късият цик, цикъл на предоставяне на, на средства, както и от труд, трудността за планиране на съответните дейности. Ние получаваме плановете през септември за дейности, които трябва да започнат в началото на годината и отчета да бъде направен в края на годината. И ако някои от тези дейности не се извършват, сроковете са прекалено кратки и е, съответните общности могат да се възползват от е, дерогацията за пренасене на средствата в рамките на 3 години, но за да увеличиме капацитета на усвояване, ще трябва да минеме към система на многогодишни грантове, тригодишни грантове. Това е една от препоръките на Сметната палата в е, годишният доклад и ние разглеждаме този, тази препоръка с цел да я включиме в следващата ни е, стратегия за финансиране. Е, също така необходимо е повече, повече е, гъвкавост за по-добро преразпределение на средствата в а, научните и е, новаторски общности. Колкото до независимостта на тези общности, искам само да ви припомня, че ние имаме един, една уникална амбиция, залегнала в нашите статути за постигане на пълна независимост т.е. да могат тези общности да функционират без европейски средства. Постигнали сме до, доста до, добър напредък в а, тази област. Създали сме рамки и включително предвидели мерки за устойчив 23, 23 е, милиарда бяха генерирани през 2017 година. И пред, предвиждаме 40 е, е, милиона за тази година. Но тук не става дума само за, за, за приходи, става дума и за начина по който се е, работи с, е, с, с, е, по, по който се използва съфинансирането за постигане на устойчиви резултати по пътя на независимостта. Господин Легери от Фронтекс. Благодаря, господин председател почитаеми депутати, почитаеми представители на Сметната палата, дами и господа. Наистина бюджета от 16 до 17 бе увеличен с 46 милиона. Над 46 милиона е, бяха освоени е, от Фронтекс. Близо 70% от е, тези допълнителни средства – бяха отделени за оперативни дейности по външните граници на Съюза. Ставаше дума за персонала. Въпросът се отнася до персонала и трудностите, които агенцията обикновено има да намира хора с съответните квалификация, пък и да постига географски баланс. Ще ви цитирам следните цифри. В момента над 650 души персонала имаме ако сравним преди големите вълни на, на, на назначаване, почти сме е, значи удвоили персонала на агенцията. Целта е да имаме, да постигнем 1000 души до края на 20-та година. Това е във връзка с новия мандат за Европейски граничен и крайбрежен контрол, който бе прият през 16, края на 16-та. Същевременно незетите места бяха а, около 34% в началото на годината. Очакваме в края на тази година да имаме около 18% незети места. Тоест успяваме да, да намалим а, броя на вакантните места, но проблемите ни са предимно с назначаване на временни агенти, с временни договори. Назначаване на такива е, командировани национални експерти е, води до негативния ефект на ниския коефициент е, за корекция. Е, договорни е, до, е, агентите на служителите на е, договор са по-малко податливи на този е, коефициент за корекция, тъй като там е, може да се получи доста дисбаланс, е, твърде много местни назначения. Да имате представа за този дисбаланс географски. Близо 50% от персонала в момента са поляци. И ако ви Цитирам втората национална общност, която е представена в персонална на агенцията, втората по големина, по брой, втората по брой националност, отговаря, е, представлява 7,5%. Значи половината персонал е от една държава членка и следващата група по брой е само 7,5% след първите пет вече са националности, които са представени по-малко от, по-малко от 4, 3 или 2%. Това е географския дисбаланс. Какви мерки предвиждаме да променим ситуацията? Очевидно, коефициента на корекция е отново е в грешна посока, тъй като той отново е занижен – т.е. 68 е той, което означава, че в е, е, края на тази година е, ще трябва ретроактивно да се направят, изплатят суми, които са направени преди първи, след 1 юли. Имаме споразумение за седалището, което е в сила с държавата Домакин има сега проект за създаване и акредитиране на Европейско училище в Варшава. Е, според е, споразумението за е, седалището успяхме от полската държава да извоюваме известни привилегии, които да така да бъдат по-привлекателни но реалистично погледнато това не би компенсирало ниския коефициент за корекция. Сега, какви мерки предвиждаме? Обмисляме. Първо, в своето предложение, внесено на 12 септември, по предработка на регламента за Фронтекс, дава възможност агенциите предвижда възможност за агенциите да прилагат различни коефициенти за корекция. Това предложение на комисията е във вярната посока. Като една временна, така междинна мярка, е, преди да влезе системата, в сила системата, предложена от комисията, се предлага, предложих на управителния свет социални мерки, това предложение ни го подсказа генерал дирекция човешки ресурс и на нас, и на други агенции, пък и на мрежата от агенции. Води си дискусия в управителния съвет. Държавите членки са за такова, такава стъпка, защото те си дават сметка за ефекта от такъв дисбаланс. Но се вода и правни дискусии Обсъжда се правния аспект на нещата. Е, според мен е, трябва да се е, гарантира по-широк, максимално широк достъп до списък на резерви с помощта на ЕПСО. Това ще облегчи работата на нашите служба по човешки ресурси, но не може изцяло да реши проблема, който имаме, е, който имаме поради ниския коефициент. Въпреки, че агенцията успя да увеличи успя да е, изпрати повече служители по външните граници, е, Бих ви цитирал две е, цифри. В момента 1500 е, служители гранични или крайбрежни са е, изпратени по, в рамките на големите операции по Сейдон, Артемис в Испания, в Гърция, в Италия, в Испания, но разбира се имаме и други назначения и командировани при връщанията 2017 организирахме 340 е, полета за връщания. 14200 незаконни мигранти върнахме, което е 10% е, от е, незаконните мигранти, които ефективно са били върнати от европейски към неевропейски държави членки. Благодаря ви. Сега може би да минем към докладчите в Сянка и други. Госпожа Бах, има думата първо. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Савама. И наистина, защото е, всъщност е, много от е, въпросите, които имах, получих отговора си от вашия увод. Благодаря на Сметната палата и на госпожа Армонт за свършената работа. Ще започна с Фронтекс, защото това, което казахте за разпределение на е, така географския принцип на разпределение на персонала. Смятате ли, че е, относително ниските заплати, които плаща Фронтекс, може би влияят върху националностите, е, от които е, хора кандидатстват за работа. Може би при по-високи заплати ще се получи по-равномерно разпределение на персонала по държави. Споменахте бройката на новия персонал е, за 17, които трябва да бъдат обучени. Има ли някаква, някаква вътрешна така повратна точка. Ако се каже, например, ако се плати, се спонсорира обучение за колко си месеца, съответното лице трябва да остане, да остане на работа определен срок. Ако се стигне до тази точка, има ли някаква такава а, а, практика? А, трети въпрос може да е получил отговор си, но на девети въпрос агенцията отговаря, че в края на 17 е имало 6 управленчески поста, незети. Какво е търсенето на такива постове? И следващия. Споменахте ЕПСО и вебсайта на ЕПСО. Агенцията за профилактика и лекарствени е, и, и за е, контрол върху заболяването, те е, позоваха на ЕПСО, но казаха, че там вече е, става дума и за по-сложна процедура, срокове за превод на документи и така нататък. Какви са е, препоръките на комисията да се упрости ползването на тази мрежа? Според вас, каква е, какви са плюсовете да се използва ЕПСО за попълване на вакантни места? И може би последния ми въпрос е към комисията. Тъй като Азо се натъква на много проблеми, конфликт на интереси, проблеми с персонала, съществуващите проблеми се отразяват отрицателно изпълнение на увеличаващите задачи. Какво прави комисията да помогне на ЕАЗО да се справи с тези проблеми? Това е за първия тур. Господин Дион, благодаря. Господин председател, първият въпрос е хоризонтален Става въпрос за, за агенциите, които а, се финансират от такси. Това е въпрос, който е повдигат многократно в а, а, мрежата. Това започна в а, институционалната а, работна група, господин Собама, докладчика и аз. А, Присъствахме на заседанието, заседанието на ЕКА в Хелсинки. Посетихме ЕКА. Бяхме много впечатлени от, от цялата им организация, но казаха, че таксите не са, които събират, не са, не са предвидими, не, не, не могат да се, да се предвиждат особено надежно, защото броя на запитванията е различен. Също така има много експерти, които трябва да задържат, но това също трудно се планира, понеже ако има по-малко молби за, за одобрение, колкото друга година, това създава управленски трудности. Подобни неща се казват, чуваме и за ЕФСА, за която не се говори в документа, но искам, чудя се какво е как точно стоят нещата. Може би нещата не ни се представят особено точно. Как да се събират сте Се събират и от комисията, и от агенцията, или от комисията, след това да се прехвърлят на агенцията. Не, не мисля, че това е нормално. Нормално в момента аз бих е, казал, че по-добре е да има нормално финансиране от страна на комисията а, и комисията сама да събира таксите и по такъв начин да поеме рискът в случай, че има по-малко а, средства. Мисля, че това е альтернативния модел. И не виждам някакво особено административно бреме в а, преминаването на този модел. А, второ, конфликти на интереси. Знаете, дизел, знаете с дизела скандала, дизелгейт, институциите, които, организациите, които се занимават с изпитвания, вече няма да събират сами такси, а таксите ще се изпращат до централните органи и ще им се след това покриват разходите. Не мисля, че е, чак е, е, толкова, чак някаква особена разлика това ще, ще породи, но идеята е да се гарантира независимост, разбира се. Тогава, когато тогава аргументите, които се изтъкват от някои от агенциите, добре да се вземат първи. Другото нещо, което искам да кажа, е свързано с консултантите бих искал да знам дали представителите на мрежата какво мислят, дали има обща политика, да не се за, заменят постоянно хора, служители на щат с консултации. някакси неясно не, не стоят нещата в това отношение. И накрая към Азо и Фронтекс имам въпрос Трудно е да се назначават нови служители. Голямо значение е обучението. Колегите го споменаха това. Може ли да ни предоставите какъв учебните си програми, модулите, материалите, които ползвате, за да имаме по-добра идея? Защото въпросът е много общ. Отговор, който сме получили. И не, може, не мога да разбера от отговорите в какво се състои обучението на новите служители в двете агенции. И последният ми въпрос пак към тези две агенции. В комисията Либе съм докладчик по зачитането страна на европейските институции на хартата на основните права. Виждам, че Има сериозен консенсус по отношение на стратегията за едните години. Искам да попитам двете ви агенции точно по-конкретно как, дали имате стратегия вие, дали имате и обучение по този въпрос. Благодаря. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на колегата от Сметната палата. Наистина доклада, който ни представихте тази година е много по-ясен. Дори за нас, които повече или по-малко знаеме е, какво се крие зад е, сиглите на агенциите, зад съкръщенията. Начина на представяне е добро, е добър Да, тем, тематичното а, регрупиране също е много добро. Кът, като цяло така навлизаме много по-навътре в а, същността на тези агенции, които са толкова нужни на Европейския съюз, за да а, се а, приложат и изпълнат политиките на Европейският съюз. Така че нещата са много по-ясни и много по-достъпни. Така че още веднъж благодаря за доклада и за качеството на работата, която сте извършили. Сега, през 2017 година имахме проблеми с ЕАСО. Разбираме, че имаше особени обстоятелства, криза, но при всички случаи трябва да решим важни въпроси. И първо искам да попитам новия директор, защото не ми стана ясна. Дали дали е бил член на управителния съвет на агенцията, от кога е бил а, и какви са били неговите функции преди това. Второ, искам да имам по-добро така по-добра представа защото знаеме, че тези агенции са мандатира, са, имат мандат от Европейската комисия, за да изпълняват своите нейните политики, но какви, с какво е сътрудничеството между комисията и агенциите е, когато трябва да се решават е, проблеми и да се разрешат кризи, като например с това с ЕАЗО. Има ли подобна сътрудничество и ако го има, каква, в каква форма се изразява то? И второ, по въпроса с а, е, човешките ресурси и назначаването на нови служители. По какъв а, начин? си сътрудничесте с държавите членки, за да набирате хора? Т.е. какви препоръки искате от държавите членки, в, за да прецените качествата на даден кандидат? И за Фронтекс мисля, че трябва колкото се може по-бързо да бъде решен проблема с коефициентите, с индексирането на заплатите, за да може агенцията да бъде е, много по-привлекателна, за да не избегнем проблемите, с които се сблъскахме до сега. И още един въпрос към директора. Става дума за, за разходите и възстановяване на разходите и по-специално с трети страни. По, как, по какъв начин и как въвеждате е, упрос, упростеният модел за въз, възстановяване на разходите? И още един въпрос. adjudicación, mejor dicho, a los kicks, querría... Бих искала да разбера по-добре по как могат да се избегнат неравностойно третиране, неравно... И дали Инес, много те моля, имаме 12 минути с всичко, така че ако прекрати с въпрос, пристигна, прекрати ли с въпросите, да. Аз искам да, из, да задам един въпрос. А, ако погледнеме например, на приходите на дадена агенция и броя на, на а, длъжностите и на служителите. Има, има, ли, има ли връзка между двете? Ако бюджета се повишава, имате ли по необходимост от по-голям личен състав, от по-голяма повече длъжности бройки? И сега много набързо отговори от Ясо и Фронтекс. Първо давам думата на Фронтекс. Благодаря, господин председател. Колкото до последиците от индексирането. Разбира се, това е причина, може би не е единствената, но виждаме в зависимост от националността че че е, повечето кандидати са от страни, където коригиращият индекс е по-нисък. През 2017 година имахме голям брой служители, които трябваше да минат през обучение за, за 2017. Това са 275 души, които бяха, минаха през обучение и 440 е, души, които преминаха през някакво обучение, т.е. някои от тях са преминали няколко, през няколко е, обучения. Е, включително имаме така нареченото въвеждащо обучение за новопостъпелите. Има модули за основните права, има и които е, се изучават и от тези, които работят в седалището и тези, които работят на терена. Що се отнася до управленческите длъжности. Трима бяха а, назначени през 2017 година. В момента см, има една процедура за назначаване и, а, и ще има ще проведеме също допъл... две допълнителни процедури поради вътрешна мобилност в агенцията. Що се отнася до възстановяването на средствата през 2018 година за пръв път агенцията въведе така наречената опростена а, схема за възстановяване на средствата. Т.е. превеждат се на, на а, държавата членка пак, пакет, а, пакетно а, средствата, но това, но това не, но това няма да, бъде, да се прилага, що се отнася до, до, за съоръженията, за корабите и така нататък. Ста, а, тъй като стигнахме до заключението, че това ще доведе до увеличаване на разходите. Е, имаме значи, нова, нова схема за по добре по-ефективно използване на бюджета и заедно с сътрудничеството на държавите членки смятаме, че наистина е, ще можем да се, да се въз, възползваме по- е, ефективно от бюджета и няма да и няма да има прекомерно сюрбюджетиране, господ представителя на ЕАЗО. По обучението. Първо, това е основна наша дейност. Е, наясно сме колко е важно ние сме обучили на 27 000 е, служители в Европа от 12 насам. Нашия персонал също може да се възползва от е, това обучение. Няма да ви представим повече информация поради краткото време, но е, особено засилваме обученията, когато е, става дума за обежище за да има достатъчно експерти в държавите членки. Е, сега за агенцията е, и резон детър е, за нейното съществуване е да отстоява основните права, едно от основните права на еврейски, според харта на еврейски, еврейската харта, именно правото на убежище. Но пък вярно е, че все още не сме формулирали вярната стратегия. Имаме сериозни средства, заделени за обучение, е, както за персонал от държавите членки, така и за нашия е, личен състав. Имаме тясно сътрудничество с е, другите агенции и съвместни проекти. Предложението за нова агенция за убежищата включва и функцията основни права – е, подобно на това, което имат във Frontex в момента. Ние се готвим и за това. Разбирам, че имаше въпрос за е, моето така е, квалификация. Аз съм адвокат, специализирал специализиран по убежищата, е, цял живот работя в това отношение. В Френската национална агенция по убежище съм работил. От 12 години започнах в Аязо. Е, в различни позиции съм вземал там, но преди всичко отговарях за координиране схемите за преместване, пренасочване от Гърция към останалите част от Европа. Последната ми позиция е преди да бъда иде изпълнителен директор. Бях директор на звеното, което подпомагаше държавите членки в транспониране на правната рамка в практически мерки. Знам, че трябва да приключвам. Ние водим и тя сътрудничество с комисията, с генерална дирекция ХОМ, по-конкретно Имахме трудности с комисията поради е, положението в агенцията, но сега вече така върнахме, възвърнахме си предишното доверие един към друг и непрекъснато провеждаме видеоконференции с генерал дирекция Хоум. Още много неща мога да ви кажа, но няма време. А, когато говорим за подпомагане на държавите членки, всичко, което правим, се свежда до практическо сътрудничество всичко е за и с държавите членки. Но в е, операции, например, е, виждаме е, така някакво износване, едно умора сред експертите, които трябва да бъдат пратени в, на място около 35% от служащите на, място са от държавите членки. В началото започнахме с 100%. Трябва да търсим альтернатива. Разбира се, всякаква помощ и е, от националните служби е, за убежище е, ще е добре дошла и много нужна. Благодаря. Следващите от мрежата за 2-3 минути, ако обичате. И сега на въпроса дали консултантите могат да заместят е, е, персонал там, където има съкръщение. Общия подход беше такъв. Процесите е, нали, е, търси се ефективно решение, като се разпределят задачите между друг персонал. Но когато става дума за задачи, които самата агенция трябва да изпълни. В такива случаи по индивидуална оценка, оценка за всеки отделен случай се е, командироват или се назначават консултанти. Значи е, не, няма принципно решение, всеки път се решава според нуждите. Е, колкото до таксите, мрежата поема въпроси, които се отнасят до всички агенции тези агенции, които плащат някакви такси, са само 6. Сега не мога да говоря от тяхно име, но това, което сме написали в отговора на въпросите си, че 5 от тези 6 агенции е, имат различно мнение от това, което сте цитирали тук, цитирахте тук. Така че, е, те, какво казват те? Те казват, че една процедура, при която комисията ще събира такси, е, ще е по-тежка е, и бюрократизирана, отколкото автоматичната процедура, която те са е, въвели. Колкото до връзката с профила на персонала и увеличените такси, не мога да ви дам отговор. В момента трябва да събера информация. Благодаря. Това беше много кратък и изчерпателен отговор. И сега е, госп... от е, Сметната палата кратък отговор. Съвсем кратък отговор ще благодаря на всички участници в дебата. Много беше полезно всичко това, което чухме за нашата работа по хоризонталните въпроси, свързани с отчетите за 2018. Благодаря най-сърдечно. И накрая господин Сарвава, нашия докладчик. Около 20 секунди ще отнема. Благодаря на всички. Това е така като глазурата на, на тортата, е, работата, която свърши, и торта, която подготви моята служба. Значи ще можем да се вместим в крайния срок. До 17 е, декември ще финализираме доклада. След това ще разгледаме проекта докладите на проекта отчетите в тази комисия е, в, е, на 21 22 януари. Благодаря. С това приключваме. Благодаря на докладчиците, на колегите, на е, Сметната палата, на агенциите. Е, много полезна на заседание беше. Очаквам е, да отсъждаме докладите през януари. Е, доколкото разбирам, в ляво от залата навън има коктейл, който желая да се присъедини. Сигурен съм, че е, извън представителите, гостите ни също са добре дошли.